Добро утро, мисля, че ще започнем. Знам, че трябва да започнем а, с доклада на госпожа Мария Иригойн Перес в 9.15. Ще започнем с някои съобщения. Приветствам ви, много се радвам, че повечето от екипа ни по първия доклад. А тук господин Шмидт е тук, докладчиците в сянка. Мисля, че господин Шевен е тук. Аз се радвам, че госпожа Ханслетър... Добре. В 9.15 съм сигурен, че всички ще се съберем. Преди това няколко съобщения. Искам също така да приветствам унези, които ни гледат по интернет. Имаме доста разнообразна програма на проектите ни. Искам само да кажа, че в папките ви, колеги, имате някои текстове във връзка с последните ни изслушвания. Единия по програмата за потребителите което е свързано с, с нещата, които ще обсъждаме тук. Госпожа Реди и господин Дали са тук. Ние разбираме, че до края на май вероятно ще бъде готово предложението на комисията а, до края на май, няма окончателна дата и също така имаше едно публично, една публична проява с, с нестопански, е, с, с е, организации с нестопанска цел. Поканен съм в Европейската централна банка на една много е, значима проява за финансовите пазари, заедно с госпожа Болс. Така че няма да бъда през втората част на заседанието ни след две седмици. И още две неща за ваша информация. След последното ни заседание, когато приключихме гласуването по стандартизация за госпожа Коми, знаете, че имаше предварително обсъждане за това дали да преминем към обсъждане на съвета. Госпожа Коми се срещна с съвета, за да обсъди резултатите от вота и на заседанието на координаторите на 20 25 април ще поканя госпожа Кони да видим дали ще може да се съгласят координаторите да процедираме по оказания начин и сутринта на 26 април се очаква да потвърдим правомощията. Има голям интерес към процедурите на първо четене, които ние ще следваме прозрачно. Водят се консултации с докладчиците в Сянка в рамките на този процес. И няколко още неща. Първо, имаме много успешна делегация на нашата комисия, която беше в Кипър и се срещна с министъра по европейските въпроси, който отговаря за секретарията на тяхното председателство. Ние се срещнахме с секретарията на тяхното председателство, срещнахме се с, председателите на четирите работни групи, които работят по обществени поръчки, по взаимно признаване на квалификации квалификациите, по въпроси свързани с потребителите и новата законодателна а, рамка за стоките. Имаше също така една обширна презентация на а, теми свързани с, с обществените поръчки. Показаха ни една система на електронно управление на държавните поръчки и ние бяхме ем, силно впечатлени от нивото на ангажираността, защото по този начин се вижда колко е важно тези подготвителни посещения да се проведат по-рано, преди началото на председателството. И една друга тема, по която привлякох вниманието ви, е, че в края на месеца ще се проведе конференцията на националните парламенти КОСА, което ще бъде организирано от националните парламенти и от междупарламентарните а, ко, а, ко, звена. А, това а, се организира от датския парламент. А, ще се говори за прилагането на директивата на услугите и се радвам. Аз мисля, че комисията ни ще трябва да бъде удовлетворена. Искам да благодаря на датските колеги за това, че са избрали вътрешния пазар като основната тема на КОСАК. Нашата комисия ще бъде представена. Това бяха съобщенията от мен. И сега по ам, официалните точки. Нека да приемем официално дневния ред. Не виждам някой да се противопоставя след това да предложа за одобрение протокол на заседанието от 28-29 февруари до края на заседанието те ще бъдат прияти, ако ни е възражение. Искам да ви информирам също така по нашата програма. Ще се, ще се съберем сутринта на 25 и 26 април решихме да отменим следобедното заседание, така че на 26 април ще има само сутрешно заседание ще обсъждаме взаимното признаване на квалификациите и госпожа Ваню ще бъде председател. Аз искам да се извиня, както казах, ще бъда на проявата, организирана от Европейската централна банка, една и заместник председател на нашата комисия ще ми за, ще ме замести. Сега преминаваме към измененията на доклада на госпожа Мария Игуен Перес. Имате думата, госпожа. Благодаря, господин председателю. Започвам с израз на изненадата си, на приятната си изненада от това колко много изменения се получиха, което всъщност означава, че защитата на най-уязвимите потребители ни вълнува и членовете на нашата комисия проявяват интерес към този въпрос. Искам да благодаря и на членовете на тази комисия за работата и за изработването на изменения, които в крайна сметка обогатяват, нюансират доклада и изясняват някои въпроси, които аз поради това, че нямах възможност, нямах достатъчно време и място, нямаше как да включа. Преди да започна, по същество искам да изразя протеста си за лошият писмен превод на английски и на френски на този доклад. Жалко е, че трябва да представяме изменения, които да поясняват езиково този дефектен писмен превод. Искам няколко конкретни точки да обсъдя. На първо място защитата на уязвимите потребители. Всички изменения са допълващи се взаимно и могат да се включат. Сега, по относно директивата има две изменения, 51 и 70-то. 70-то изменение е свързано с заличаване на текст и се надявам, че господин Шваб и всички политически групи да го подкрепят. Господин Шваб в момента го няма. Представяне сега на, на стратегия. Аз не подкрепям тези изменения, които подриват такава една стратегия. Подчертавам отново, че тази стратегия в никакъв случай не трябва да създава два различни, две различни равнища на защита на личните свободи, както и на възможността за право на избор. Изменение 78 пояснява, че употребата, за която става дума, не се в нея не се включват е, всички ситуации, в които попадат тези уязвими потребители, а именно застрашаващи тяхната сигурност и тяхното здраве. Ето, затова искаме бъдещото видоизменение на директивата, свързана с безопасността на продуктите и артикулите, да отрази този въпрос. Сега, следващата точка за прекаленото съдържание на сол и захар в някои хранителни продукти. Тук има много допълнителни изменения в по-голямата си част и в крайна сметка ще ги обединим в, една, в едно компромисно изменение. Инициативите за саморегулиране на индустрията са една от възможностите, а друга възможност е свързана с ограничаване и установяване на по-стрикни норми. И в заключение искам да ви кажа, че утре ще получите тези изменения и на 26 април в 9.45 минути е предвидено гласуването на този доклад. Благодаря ви отново за съдействието. Надявам се, че всички заедно с общи усилия ще успеем да постигнем повече за закрила и защита на тези потребители. Това е важно за тях, важно е и за вътрешния пазар, който, който да бъде включващ всички различия и така по-конкурентно способен. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо Перес. Чухме, че госпожа Легруп още е, пътува. Тя някъде в е, трафик. Е, знаете, че има стачка. Искам да дам думата първо на Оли Шмид, който е докладчик от Алде. След това госпожа Тюрина, господин Кирияко Страндафилидис го няма. Може би и аз също ще се изкажа като докладчик сянка и като председател. Първо господин Шмидт. Благодаря господин председател. Благодаря и на докладчика. Ние обсъдихме този въпрос и мога да се съглася с много отказаното и с много от е, нещата, които са включени в доклада, но имам известни резерви. Не знам дали това имаше предвид докладчицата, когато каза, че не може да приеме всички изменения, свързани с, с определенията. Това е свързано с, с общата ми, общото ми политическо виждане, че не бива да включваме твърде широки дефиниции, твърде широко приложно поле, защото ако се направи Так, ако се подходи така, почти всички ще бъдат включени в тази категория. И аз самия съм уязвим в някои случаи, дори нашия председател е уязвим в някои случаи. Аз мисля, че не това е целта на доклада. Следователно, трябва да бъдем малко по-целенасочени и фокусирани. И мисля, че ако изберете дефиницията, свързана с принадлежност към дадена група, аз мисля, че това би било по-трудно, ако се използва, например, дефиниция по полов принцип всички жени ли са а, уязвими Ами аз живея с една жена десетилетия и ми се струва понякога, че съм по-уязвим от нея. Така че тук нещата са малко опасни, както казах. И на второ място да се твърди, че всички потребители, всички пътници, всички потребители в финансовите пазари са уязвими, тогава се създава риска, както винаги съм казвал, аз съм пълноправен член от комисия, на економическата комисия, тук ни се създава усещането, че можем да защитим всеки го от всичко. И това е малко опасно, защото ако сте в финансовия сектор и се опитваме да подкрепяме а, потребители, търговци на дребно, трябва да осъзнаваме, че в някои от инструментите свързани с спестяването на гражданите, съществува риск от друга страна а, има по-добри приходи. Ако се спестява в по-рискови фондове, тогава ще имате по-голяма пенсия след 20 или 25 години. Така че аз тук също малко се колебая. И така, това е в общи линии основния ми аргумент. Аз присъединявам към някои колеги, които са внесли известни изменения. Не казвам, че това не е много важен въпрос. Напротив, много е важен. Той е част от функционирането на вътрешния пазар. С това съм напълно съгласен. Но, както казах, имам някои някои съмнения. И искам да кажа, че се надявам, че когато изготвяте сега компромисните си изменения, бихте могли да а, помислите дали не може да се включат и измененията на колегите и приятелите от групата АЛДЕ. Това искаме ние е, знаем естествено, че няма да подкрепите всички наши изменения или няма да ги подкрепите изцяло, но да се надявам, че ще ще а, подкрепите важните от тях. Искам да ви благодаря за добрия доклад, за откровения доклад. ние идваме от различни политически семейства и това също би трябвало да бъде отразено в тази нашата комисия. Благодаря. Сега искам да дам думата на госпожа Лагрип, която се присъедини към нас. Искате ли да вземете думата? Имате. Благодаря, господин председател. Аз се изказвам днес от името на колегата Филип Жовен, който моля да го извините за отсъствието му. Той беше задържан във Франция по независещи от него причини. Господин Жовен ме помоли да направя няколко коментара и наблюдения. Искам да благодаря на госпожа докладчицата за проекто доклада, който се отразява важната тема защитата на уязвимите потребители. Съвсем предварителни коментари са свързани с писмения превод на френски. Имаше известни трудности, но аз разбрах, че докладчицата е информирана. Господин Жовен осъзнава сложността на темата кризата и трудностите, свързани с нея, а, тъй като а, има ограничения в обема на един доклад по собствена инициатива, а изобщо темата за потребителите в уязвимо положение е много голяма и много деликатна. Има пет основни проблема. едното е свързано с дефиницията на уязвими потребители. Може би трябва да се отиде отвъд класическо политическото а, понятие, а, свързана с ендогенната уязвителност и да се вземе предвид също така а, това като на възможност, която да отчете техните лични характеристики и от друга страна екзогенните фактори, факторите на средата. Това са характеристиките и на отделния индивид и на средата. Втория проблем е засилването на защитата на уязвимите потребители, не само юридическата защита, която включва а, за засилването на правните мерки, но също така а, да се въведе и понятието consumer empowerment, даване на правомощия на потребителите а, да могат сами да вземат решения, които са важни за тях възможността за достъп до информация, а, възможността да се разбира информацията, която е подадена. И в този контекст е важно да се засилят и инициативите на образоване на потребителите, мрежата на потребителите и CCNet всичко това е насочено да се помогне на потребителите. На трето място засилване на закрилата на потребителите във връзка с развитието на новите технологии. Важно е да се отчетат новите практики на злоупотреба, а, например рекламите онлайн, профилирането на потребителите, социалните мрежи, въздействието в върху ам, потребителите в уязвимо положение, по-специално децата, които са податливи на новите технологии. Четвърто, под засила на защитата на уязвимите потребители чрез сътрудничество с потребители, с предприятите, извинете, и на последно място отчитането на невъзможността да имаме един а, хоризонтален а, подход, който да обхване всичко, липсата на дефиниция на потребители в уязвимо положение. А, тя е до голяма степен одобрена. А, господин Жевен настоява за секторен подход. А, колегата е включил някои други изменения, е, например по е, точка 16. Струва ми се, че проекто доклада смесва въпроса с е, либерализацията на пазара на предлагането и на доставките. Господин Жовен също така иска да конкретизира някои предложения. Предлага да се интегрира а, в, в а, е, понятието а, уязвимост, например, за да може да се получи една а, снимка в кавички на а, уязвимите потребители. Той също напомня предишното си, изи, предишното си молба във връзка с а, а, предишно изследване на въздействието върху потребителите, а, за, а, въздействието на лъжливата реклама върху а, уязвимите а, потребители, особено децата, господин Жовен смята, че по този начин ще може да се изготви компромис, който ще срещне от подкрепата на докладчика и на докладчиците в Сянка. Благодаря ви. Благодаря, Дегрип. Госпожа Тема. Много ви благодаря, господин председател. Само няколко думи за нашите изменения. Най-напред коментари по самото определение. Във връзка с уязвимото положение, това е коментар и показаното от Оли Шмидт. Тук не говорим за рискове и поемане на рискове. Става дума за това дали има достъп до информация, за това дали разполагате с възможността да се възползвате от наличната информация, дали имате възможността да разбирате последствията от избора, който правите. Уязвимото положение може да се, да се получи в определени ситуации, например, когато има подвеждащо поведение, което, на което всички ние можем да сме подложени. Може да бъде създадено и отличната ситуация на всяко лице. Затова за нас е много важно да подчертаем, че някои лица са в по-уязвимо положение, постоянно са, да кажем, в уязвимо положение, в сравнение с а, други лица, както спомена и госпожа Люгруп. И имаме хора с увреждания, децата, те са в по-уязвимо положение, отколкото останалите. Затова искаме към тази широка дефиниция да се добави и факта, че някои специфични конкретни групи са в уязвимо положение постоянно и те трябва да са в фокуса на този регламент. Също така искам да кажа, че трябва да гарантираме, че имаме ясна концепция за това какво е потребител в уязвимо положение, кога, се, кога възниква такава уязвимост. Защото иначе няма да можем да стигнем до документ, който е приложим и полезен за потребителите в реалния реалния живот. Трябва да свалим документа от едно философско ниво към, така да се каже, по-практическо ниво. На второ място, ние сме съгласни с господин Жоде, че трябва да се справим с тези ситуации, които възникват във връзка с подвеждащата реклама и агресивния подход, особено по отношение на децата и да се погледне в паневропейски мащаб. На трето място става дума за тютюневите алкохолните продукти, които са насочени пряко или непряко към деца и младежи. Бихме искали да видим паневропейски европейска забрана на подобна реклама. Вече има държави, в които е наложена забрана на този тип маркетинг, насочен към младежите и мисля, че във Франция вече е наложена подобна забрана защо трябва да е легално да се рекламира тютюн и алкохол и тази реклама да е насочена към а, младежите. Младежите, които все още не са е, способни да правят правилен избор. На следващо място до голяма степен в съответствие с това, което беше казано от господин Шумер. Трябва да имаме и регулации в връзка с мобилните комуникации и новите технологии. Така както казва господин Жовен, наистина трябва да подчертаем текста, да го направим по-силен в тази насока. Благодаря ви. Мисля, че можем да вземем правилните решения в тази комисия. Благодаря ви, казва председателят. Има ли ли други колеги, които искат да коментират? Само някои коментари и от мен, тъй като а, аз следих като докладчик в сянка развитието на този доклад. На първо място а, някои общи коментари. Съгласен съм с казаното от колегите. Разполагаме с добра основа, положено от внесените изменения. И госпожа Перес има добър материал, разполага с добър материал, за да може да разработи един доклад, който да бъде подкрепен от нас. А, също така част от проблема е именно тази уязвимост, много широката дефиниция, различните нива на уязвимост, както беше а, припомнено от господин Оле Шмидт. Миналата седмица проведохме среща в Кипър с потребителските организации и там а, ми припомниха, че хората, които са на почивка, са особено уязвими по отношение на определен тип услуги. Вече сме се опитали да решим проблема с имотите, които се споделят от различни лица през а, годината и се притежават от различни лица, но често там възникват проблеми, има различни жалби, защото просто не се разполага с достатъчно информация. Потребителският център изготви материал на английски за потребителите и повечето от жалбите, трансграничните жалби се подават от хора, които са отишли на почивка. И тук въпросът с уязвимото положение е много важен. Съгласен съм с казаното, защото има определено определени обстоятелства, в които изпадат лицата и това може да не са временни обстоятелства, може да са и постоянни. Например, ако имат сравнително ниски доходи, ако имат увреждания или пък ако имат особени нужди, специфични нужди в случай на възрастните хора. Тоест, тук трябва да а, имаме една а, обща дефиниция и да посочим как можем да повишим качеството на потребителското законодателство, а, за да можем да се справим с тези широко разпространени проблеми. Понякога имаме и специфично законодателство и, както казах, е добре то да бъде целенасочено и фокусът да е правилен. Е, трябва да разширим до някъде приложното поле на включеното от госпожа Перес не задължително да включваме твърдения, които не са получили широка подкрепа. Не искам да отклоняваме вниманието от основните а, проблеми. За в бъдеще ще продължим да работим по дневния ред, свързан с потребителите. Това е нашата бъдеща работа, предстояща. И се надявам, че предложението от комисията ще отразят най-вече от тези проблеми, които са важни за нас и са посочени в този доклад. Сега по отношение на някои по-конкретни конкретни проблеми до достъпа до дигитални а, продукти и съдържания. Какво означава това? Тук има две насоки. На първо място хората, които са в уязвимо положение до известна степен, защото а, разполагат с прекалено много информация, но не знаят че качеството на информацията е много важно и всъщност трябва да използват безпристрастна информация, когато сравняват цени и как тези потребители да знаят, че наистина тези цени отразяват широкия набор от начини на ценообразуване на различните продукти, които се предлагат на пазара. Тук ние работим в рамките на тази комисия и обсъждахме въпроса с голям брой потребит, търговци на дребно, извинете. И а, това е една област, в която трябва да проявяваме особена бдителност, защото обстоятелствата се променят през цялото време. Тук трябва да споменем въпроси с сметките за мобилна телефония. И това е един проблем, който трябва да се е, реши. Виждаме и, че има начини за ограничаване на сметката и прекъсване на разговорите, така че хората да не натрупват големи сметки, докато ползват роуминг в чужбина. И сега вече се подготвя и новото законодателство, което е свързано с роуминга на данни и на интернет в чужбина и за намаляване на цените. И а, знаем, че липсата на информация, недостатъчната информация поставят потребителите в уязвимо положение. А, също така този въпрос в връзка с сравнението трябва да бъде разгледан от нас в бъдеще. Той е много конкретен и трябва а, да бъде в фокуса на нашето а, внимание. Е, също така трябва да обърнем внимание на разликите между онлайн търговията и реалната, така наречената физическа търговия, която се осъществява в реалните магазини. И госпожа Парес всъщност посочва в своя доклад, че някои цени са по-високи в интернет. Не винаги това е така, понякога те са по-низки. Много зависи от продуктите, за които става дума. Но винаги съществуват и възможности за това потребителите да си а, поръчват стоки чрез местния магазин, които се доставят, всъщност, извинете се, поръчват по интернет и след това се доставят на местно ниво. И това е огромно предимство за хората, които имат известни ограничения в предвижването или някакви увреждания. Трябва да гарантираме, че в нашите заключения включваме общи механизми за анализ и за разбиране на цялостната ситуация. Това е част от нашата работа да произвеждаме законодателство, което защитава потребителите и при всички обстоятелства трябва да включваме и някои специфични случаи и да включим начини за тяхното разрешаване. Най-важно е да правим законодателство по един цялостен изчерпателен начин, да провеждаме съответния анализ анализ предварително. И според мен нашата комисия работи много добре в това отношение. Нашите Нашия доклад в този случай, доклад на госпожа Вансен, който беше изготвен преди това във връзка с дневния ред за потребителите, доказват именно това. Това беше моят коментар в връзка с доклада. Сега имаме и представител на комисията. Добре дошли сред нас и може би вие бихте искали да коментирате по това, което чухте. След това ще дадем отново думата на докладчика. Заповядайте. Добро утро. Благодаря ви за това, че ми предоставяте а, е, възможност да се изкажа. Най-напред искам да а, е, благодаря за изключителната работа на госпожа Перес по този доклад, също така за прекрасните изменения, а, е, които са внесени от страна на членовете на комисията. Искам само да подчертая, че ние сме напълно съгласни с многоизмерния подход по отношение на потребителите в уязвимо положение. Представихте много добре именно този подход. Искам просто да потвърдя, че а, имаме твърдо намерение ние от страна на комисията да канализираме работата по отношение на хората в уязвимо положение, хората с увреждания, включвайки нашата работа в един цялостен анализ, защото искаме да предлагаме мерки, които почиват върху факти. И ясно е, че живеем в динамично общество, което се променя непрекъснато, както ясно очерта господин Харбър. Ние трябва непрекъснато да проявяваме бдителност по тези аспекти, и, е, например, както показа проучването за овластяването, е, виждаме как е, обикновеният потребител разбира определен тип информация, получава в определени обстоятелства и как се очаква прилагането на определени мерки. Това е нашето намерение. Също така си отбелязваме и желанието за провеждането на проучване във връзка с подвеждащата и агресивна реклама, насочена към деца и младежи. Възможно е да включим такова проучване и в нашата по-нататъчна работа. разглеждаме и определени модели на уязвимо поведение. И в това отношение докладът също е изключително а, полезен, защото се посочват определени области или сектори, в които може да имаме изразено уязвимо положение. И тук говорим именно за тези страхове. Транспортния сектор, енергетиката, либерализирането на ипотеките и така нататък. Това са добри примери. За нас също така става пределно ясно, че уязвимото положение може да бъде или временно, или постоянно. И понякога без да осъзнаваме, ние също ставаме уязвими и всеки ден от нас може да стане уязвим. Това не трябва да се забравя. В същото време трябва да сме пределно наясно с факта, че проучването за овластяването, задаването на правомощия на потребителите показа, че нашите очаквания не са съвсем оправдани по отношение на способностите на потребителите да разбират определен тип информация. Е, това е включено в нашето предложение за бъдещи мерки и поради тази причина ние също трябва да продължим да проучваме, да анализираме, да работим по тези теми. Трябва да разгледаме и по-специфични случаи на уязвимост и трябва да отграничаваме превентивните мерки, които са по-скоро на, на национално ниво, могат да включват образование, информация, но в същото време е ясно, че всяко нещо си има граница, образованието, информацията могат да са полезни до определена а, а, степен и ние трябва да сме а, подготвени да а, взимаме и друг тип мерки, когато съзнаваме, че има определени проблеми, които не се решават с това. Също така искам да кажа, че в набелязаните области на проблеми в доклада и в измененията, в момента комисията разглежда определени области на уязвимо положение. Една такава област е свързана с аудиовизуалния сектор, и най-вече рекламирането насочено към деца. И комисията ще докладва пред вас в последствие по свършената работа. Това е един много важен отрасъл, също така и безопасността на продуктите Уязвимото положение там вече е взето предвид, но наистина трябва, може да се направи повече от самото проектиране на продуктите, от самото начало, защото има определени измерения на безопасността и здравеопазването, по които ние трябва да сме особено бдителни. И накрая трябва да спомена текущата работа по третия енергиен пакет. Има инициатива от Генерална дирекция енергетика, и ние заедно работим от страна на Генерална дирекция здравеопазване с тях и бихме искали да картографираме начините, по които а, държавите членки са определили уязвимите потребители по третия пакет, какви са практиките в отделните страни и възнамеряваме да издадем заедно доклад по тази тема. Това е много важна област и а, там уязвимото положение може да доведе до бедност и до други а, положения. Но наистина докладът е насочен най-вече към това да бъде представен на а, енергийния форум за гражданите. Разбира се, това може би не е доклад, който ще бъде изготвен за тази есен, може би за следващия форум, защото картографирането ще отнеме много време, набелязването на добрите практики, това ще отнеме сериозен период от време в енергийния сектор и за да се види какви мерки се предприемат от държавите членки за защита на уязвимите потребители. Благодаря на комисията и ви желая успех при финализирането на доклада и неговото гласуване. Аз го очаквам с нетърпение. Ние може би трябва да посочим и да потвърдим, че потребителите в уязвимо положение тема, която е особено предизвикателство за нас, очертана в дневния ред за потребителите. И ние осъзнаваме своята роля, осъзнаваме, че имаме важна работа, която трябва да свършим за в бъдеще. Благодаря ви много. И сега Давам думата на госпожа Перес, която да приключи дискусията. Много благодаря, господин председател. Благодаря на всички за коментарите, за бележките. Всичките със сигурност ще повишат качеството на документа. Както казаха всички колеги, наистина има нужда. Има нужда да излезем с конкретно определение на уязвимия потребител, защото до сега резултатите показват, че пазара се развива много по-бързо, отколкото закрилата на потребителите. Със сигурност ще постигнем компромисно изменение по такова едно определение. Наистина всички изразихме опасение от това, че в определен момент от нашия живот е, неизбежно попадаме всички в такова едно уязвимо положение. Благодаря и поздравления на колегата за подкрепата, която му оказва семейството и по-специално тъста му, който наскоро излезе по телевизията именно с коментари от този тип. Коментарите следва да засилят краските си там, където има най-голяма нужда от по-точно определение. Госпожа Грип, която говори от името на господин Жовен и почерта секция 17, съгласна съм с нейното и неговото становище, за проактивно действие, което да възстанови доверието. Доверието в инструментите, с които боравят потребителите. Госпожа Турунен също зачекна въпроса за определението на положение на уязвимост. Както казах вече, всички в един момент можем да се окажем уязвими и гаранцията, превенцията са един от, е са една от изпитаните рецепти не само в Франция, а и в моята държава в Испания. Вече имаме примери с рекламните кампании срещу употребата на алкохол и тютюнопушенето господин Харбър, благодаря ви и на вас за това, че споменахте пътуванията, те в в командировка или в, за, за почивка. Това също ще бъде взето предвид. Благодаря. Благодаря ви аз, госпожо Иригоен Перес. На 26 април е предвидено гласуването по този доклад и най-вероятно преди това вече ще имаме измененията. Госпожо Томблун от комисията, моля да запишете и да предадете на комисията този наш график. Благодаря отново. И така, минаваме към следващата точка, но преди това искам да ви кажа, че имаме наблюдатели от Харватска, господин Матушич, надявам се, че произнасям добре името, ако не моля за извинение. Всички знаете, че вече имаме наблюдатели в парламента от Харватия. Нямаме си наблюдател в нашата комисия, но всички, разбира се, са много добре дошли и ако имате желание да вземете отношение, заповядайте. С интерес ще ви изслушаме. слушаме може би искате да вземете думата за кратко изявление. Заповядайте, ако е така. Благодаря. Само ще кажа добър ден. Много съм щастлив от това, че съм тук сред приятели и Харватия вече решително крачи по пътя на пълноправно членство в Европейския съюз съюз. Аз разбира се, слушам с интереса и внимание и за момента споделям всичко чуто. Надявам се, че някога и аз ще имам възможност да участвам с принос. Благодаря. Малко време печелих, просто защото подготвяме компютъра за презентацията PowerPoint, която следва Господин Коферати е докладчика по следващата точка. Така че, когато всичко е готово, ще преминем към становището. Нашето становище за Комисията по транспорт, като е водеща комисия по доклада за развитие на трансевропейската транспортна мрежа. Както стана ясно по време на дебата в работната група по цифровата технология, стана ясно, че транспортът е изключително важен за пълнокръвното опериране на вътрешния пазар. Транспортът трябва да да му се отделя вниманието, което заслужава. Затова приветствам доклада на господин Коферати. Освен това, очакваме и оценка за въздействието по това предложение на комисията и за това искам да го попитам господин Коферати дали първо иска да въведе темата или предпочита да говори след като взема отношение комисията. Как да разпределим времето на изказване? Grazie, Presidente. Sì, credo che possa essere utile. Благодаря, господин председател. Аз наистина наистина смятам, че е подходящо да направя кратко встъпление в темата. След това ще изгледаме подробната презентация, PowerPoint, която е подготвила комисията. Дебатът няма да се изчерпи днес, ще продължи и в бъдеще, затова ще имаме възможност да задълбочим по всеки един от въпросите. Както казахте вие, господин председател, тук става дума за регламент, предложен от комисията, който представя директивите за развитие на трансевропейските транспортни мрежи. За какво всъщност става дума? А, става дума за инфраструктури, които ако бъдат е, разработени правомерно и със съответното качество, биха създали сцепление между всички европейски региони, които биха се сближили още повече. Хората и стоките трябва да пътуват възможно най- бързо и удобно. Това се отразява на качеството на живота, на жизнения стандарт на гражданите и освен това увеличава конкурентоспособността на регионите, които попадат в тази трансевропейска мрежа. Комисията проведе обществено допитване с е, всички засегнати, с всички участници в е, проекта и резултатите от това проучване на общественото мнение представлява част от дебата, който днес ще водим. Някои от проектите, които са описани, вече са в ход, други все още не са. Някои са в процес на хармонизиране между различните държави членки. Повтарям отново, че концепцията, изходната концепция трябва да бъде издържана, след което надзорът и мониторингът да продължават в същия дух на адекватност и съответствие с правилата. Няма повече да говоря по този въпрос, но ще се върна след малко на него, тъй като пак ще имам нужда да се върна към тази тема. Сега преминавам по същество. Говорим за така наречената двойна транспортна мрежа има централна част до 2030 година, централна главна част от тази мрежа, която трябва да се извърши до 2300, а след това двойните или допълнителни проекти ще последват. Методологията за работа по тази двустепенна система трябва да бъде разработена в становището. Няма нужда да се видоизменя това, което вече е определено, защото ще доведе до забавяне. Това обаче от което определено има нужда е да се създаде методологична, емпирична база за съответната тежест и значимост и тя да се превърне в част от регламента. От практическа гледна точка, това не се отразява на цялостната работа. От политическа обаче гледна точка и ако се стремим към постигане на хармонизиране за, в бъдеще, то това ще даде допълнителна стабилност, методологическа стабилност и надежност на цялата система. Това ще се използва и при бъдещото определяне на инфраструктурни проекти, при техният подбор, разработване и пускане в експлоатация. Така наречената добавена стойност на мрежата е друг от въпросите, които ни занимават. В този смисъл искам да подчертая две материални условия, които са особено важни. Първото условие е свързано с трансграничните региони, тъй като тук различията са особено силно изразени. След това съществуват и така наречените междумодални връзки. И тук добавената стойност на мрежата се изразява именно в взаимосвързаността на всички инфраструктури, пристанища, е, аерогари, жепегари и така нататък. Всеки елемент има собствена стойност, а когато се свърже с други елементи, въпросната стойност се превръща в добавена стойност на цялата система. Друг един въпрос, който от моя гледна точка особено важен, е свързан с правомощията, с прерогативите на нашата комисия. Каква е ролята на координатора? Сигурно сте прочели вече, че за всеки коридор отговаря определен координатор и този координатор си има задачи и функции. Тези задачи и функции за момента обаче са просто осведомителни, информативни, крайната мисия се оказва всъщност малко просветителска. Разбира се, че комуникацията, информацията трябва да са бързи и в правилната посока, но аз поне смятам, че координатора трябва да има и други функции, като например възможност за разрешаване на конфликти или възможност за взимане на решения. Само по този начин бихме могли да управляваме по подобаващ начин. Ако има неразбирателство, ако има конфликт, Разбира се, че този конфликт трябва да бъде разрешен от засегнатите части, но не е лошо да има и арбитраж, трета страна, която да посредничи без да се стига до намеса на държавите членки. И за това смятам, че тази функция би могла да се вмени на координатора. И повтарям, че по този начин функциите му ще бъдат повече. Има и други проблеми, това не са единствените, ще се върнем отново на тях в бъдеще. Сега искам просто още нещо да да подчертая преди да приключа, моля комисията да си вземе бележка за това, което ще кажа в момента. Когато създаваме, планираме, проектираме големи инфраструктурни проекти, в началото винаги има проблеми с обществеността, с гражданското общество, защото аерогарите, ЖП гарите обикновено се строят в населени региони, и по някакъв, по един или друг начин оказват влияние върху живота на хората там. Не винаги тези инфраструктурни центрове се строят е, насред голята или на зелена поляна. Затова въздействието върху местните хора не винаг, нерядко е лишено от търкания и конфликти. Затова смятам, че в регламента трябва да бъдат предвидени някои процедури. В някои държави членки има вече такива процедури, в други не. Процедури, които да оценяват социално-економическото въздействие на построяването на тези нови инфраструктурни проекти. Да се включи освен това и економическия диалог, който да предвижда компенсаторни механизми за понякога неблагоприятното влияние т.е. да избързваме, да изпреварваме събитията и да провеждаме диалог преди той да се изроди в конфликт. Ресурсите са друг проблем. Ресурсите, с които се разполага за изграждането на тази мрежа, те не винаги са достатъчни. Погледнете, например, първата част на централната мрежа 250 милиарда евро – 31 милиарда вече са разходвани. Със сигурност това няма да се окаже достатъчно и държавите членки ще трябва също да освободят ресурс. И това е от мен като встъпителни бележки. Заповя... Сега ще изслушаме комисията, след като може би отново ще взема думата. Благодаря. Um, Благодаря. Мисля, че сега вече би било добре да преминем към изложението на комисията. След това ще разгледаме въпросите на докладчици в Сянка, госпожа Иванова, господин Шуслер, господин Билан. Имаме четирима докладчици сила сянка и накрая господин Коферати ще направите заключенията. Сега да разгледаме оценката на въздействията от господин Паке. Е, имаме диапозитивите ви, имаме и екземпляр от тях Преводачите го нямат. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за първоначалните коментари. Благодаря за възможността да се представи тази сутрин на елементите на оценката на въздействията и на някои от елементите, проистичащи от тях, защото по този начин ще бъде по-лесно да се разбере а, цялостно от началото. Тент беше част от мерките, които бяха определени. Тази инфраструктура винаги се е възприемала като гръбнака на вътрешния пазар и в различните предложения на комисията. Тя е основен принос към програмата на Европейския съюз за растеж и по-скоро към целите Европа 2020 година. Всичко това проистича до много голяма степен от анализа извършван в а, Бялата книга Транспорт до 2020-2025 година и а, трансевропейската транспортна мрежа е елемент от това. Ако погледнете политиката, когато изготвихме оценката на въздействие, се опитахме да оценим критично постиженията на политиката, която вече е на 15 години. Има много успехи по основните приоритетни проекти някои от тях са приключени, някои от тях е, са емблематични. Е, високоскоростните връзки между Лондон, е, Париж и други. Това са най-видимите примери, но има и други в много други държави в Европейския съюз. Предоставят се альтернативи за гражданите и за бизнеса. Основните проблеми за предоставянето на тази политика се дължат на факта, че инфраструктурната политика е а, споделена отговорност на държавите членки и а, развитието на инфраструктурата обикновено се извършва на национално или дори на регионално равнище и европейската инфраструктурна политика задава рамката на, за националните политики за придобава, при, придаването на европейски елемент. Това не се постига напълно днес в, а, а, мрежата, по-скоро се наблюдава една фрагментирана национална система. Инфраструктурната политика на Европейския съюз се развива по вид транспорт, сухопътен, от една страна железопътен и така нататък. Политиката тен ти зависи от националната инфраструктура, което пречи на доброто развитие на европейските услуги. Това е особено валидно за железопътната сфера. И така, основните решения, по които работихме, се съсредоточават а, върху това как да се а, преодолеят липсващите звена, задръстванията а, в системата, за да може системата да стане по-интермодална, да се търсят решения в капацитета, в логистичните вериги, да се направи вери, да мрежата оперативно съвмести необходима, за да може операторите да преминават от една национална система в друга, да има интелигентни транспортни решения и да се използва по-добре инфраструктурата. Докладчик посочи колко е трудно да се създава и да се изгражда нова инфраструктура. Това е много важно. Необходимо е да се отговори на загрижеността на гражданите относно въздействието на изграждащата се инфраструктура в техните региони. Необходимо е да се изгражда допълнителна инфраструктура там където е необходимо. Би трябвало а, рамката да бъде много по-стриктна. За да се подкрепи изготвянето на предложението, естествено е необходимо оценка на въздействието. Проведе се една много дълга фаза на консултации. Започнахме в 2008 година. Предложението беше готово в 2011 година. Три години и половина обаче бяха много полезни за, за комисията тъй като държавите членки и европейските институции работиха с всички участници в тази инфраструктурна работа, хората в промишления сектор, транспортните оператори, всички, които са засегнати от инфраструктурата и които използват тази инфраструктура. И това ни доведе до редица варианти, естествено опция 0, което винаги се прави в оценката на въздействието. Също така бяха разгледани празнотите в а, рамката, функционирането на пазара при условие на ниско ниско равнище на взаимосвързаност. Говорихме също така и за периферните региони на Европейския съюз и разработихме две възможности, без да се пускам в подробности по различните опции. Те не са много различни. Естествено, имаме 20, имахме 25 възможности, които сведохме до две. Едното е възможността да се работи на базата на съществуващите приоритети бюджетни възможности, така както са разработени от държавните и правителствените ръководители. Вие знаете, Тюре, еврозоната, имаше основни елементи на инфраструктурата. тя се използваше като основа за въвеждането на а, промените. Втората възможност беше да се отдалечим от основните оси и да се опитваме да се работи по европейска митология, така наречената европейска централна мрежа Core Network. Това бяха възможностите и а, не можете вероятно да четете този слайд, но когато сравняваме вариант 1 и 2, в общи линии те водят до подобрение, по това няма съмнение, като с втория вариант има повишен положителен економически импакт, економическо въздействие поради по-добра свързаност, взаимна свързаност по цялата територия на Европейския съюз. Този вариант беше важен и от гледна точка на ОВОз, е, ефективността и безопасността на системата системата беше подобрена във връзка също така и с биоразнообразието, използването на съществуващи инфраструктури. До голяма степен се намаляваше въздействието върху околната среда. Това беше общо взето, подхода, който използвахме, който доведе до предложението на комисията от октомври 2011 година. Тук има някои а, аспекти, които ще обобщя малко по-късно. ние ще предложим регламент за създаването на тенти, а не а, предложение, както е сега. Основната разлика е, че днешното решение е насочено към държавите членки, които участват в тази политика, естествено съвместно с европейските институции, докато имам, ако имаме регламент, тази тази рамка ще бъде важна за всички заинтересовани лица, а, регионите и унези, които използват инфраструктурата. Това е един по-комплексен обход, който ще обхваща всички заинтересовани страни. Втората характеристика е така наречения двуетажен подход с една основна мрежа и една всеобхватна мрежа. Основната мрежа беше развита на базата на европейска методология. Тя е насочена към свързване на 27-те държави членки, основните пристанища и основните основните економически центрове на Европа. Тоест, отдалечили сме се от един подход, който а, разглежда националните мрежи и се опитва да ги а, свързва основната мрежа свързва 27-те държави членки. Ще го видите на картата, но тя работи съвместно с комплексната, всеохватната мрежа, отчитайки националните приоритети и взаимната връзка. И двете мрежи се подчиняват на едни и същи стандарти, с една и съща транспортна система. Но основната мрежа трябва да бъде готова до 2030 година, а а всеобхватната мрежа ще бъде до 2050 година. Това ще даде възможност за достъп от всички европейски региони а, и до всички а, е, точки на вътрешния пазар. Третия аспект на регламента е насочен към създаване на стандарти на инфраструктурата, които ще дадат възможност за оперативна съвместимост и високо качество, а, е, естествено от екологична гледна точка, но и от иновационна. Второто важно нещо беше използването на инструменти, коридори на основната мрежа. Това вече беше споменато от докладчика. Дефиницията на работата на европейските координатори се основава на натрупания опит. Има много колеги, а, които са координатори, а, бивши евродепутати, които помагат на държавите членки да а, изпълняват приоритетните проекти. Е, ще е, се насочи вниманието върху коридорите в основната мрежа. Поети ангажимент е във връзка с основната мрежа. Има някои сегменти, които са по-трудни на пасата на опита който е натрупан. А, тук може да се съчета работата на всички участващи, да се потърсят иновативни финансови решения, по-добро синхронизиране на инвестициите, както различни програми. А, но не по-малко важно трябва да се осигури операторите на транспортните коридори да бъдат ангажирани с подобряване на инфраструктурата. Има един друг регламент, който го споменавам. Това е бюджет, приноса на Европа към това начинание 31 милиард и 700 милиона, предварително определени проекти по а, основната мрежа, които ще бъдат а, изпълними до 2020 година, които ще дадат началото на изграждането на основната мрежа, която да стане напълно функционална до 2030 година. Има трансгранични проблеми, проблеми на тесните места и оперативната съвместимост. Виждате картата на тази основна мрежа с, товарна ЖП мрежа, ЖП терминали и пристанище. И ако ми позволите да погледна е, последната мрежа, тя по модел на карти на метрото, виждате основните точки, виждате сегментите на тази мрежа, там където биха могли да бъдат построени коридори за по-лесно прилагане. И в заключение, господин председателю, политиката, така както е предложена от комисията, се базира на съществуващата рамка а, да се осигури мобилността на нашите граждани и на стоките, което е гръбнака на вътрешния пазар. Това е едновременно прагматично и амбициозно предложение. Прагматично, защото използва максимално съществуващата инфраструктура, а, и защото е трудно да се изгражда инфраструктурата, трябва да се използва максимално наличните възможности. Същевременно а, програмата е амбициозна, защото е насочена да а, повиши ангажимента на държавите до 2030 година, ангажимента също така на Европейския съюз и неговите институции да излезе с един приложим регламент и да предложи бюджета както и инструмент, който да отрази необходимостите а, и така, малко просрочих времето. Благодаря ви за търпението, господин председател. Очаквам обсъждането. Да, благодаря. Беше... Благодаря ви. Беше една, едно изключително полезно а, представане и мисля, че вие пределно ясно представихте посоката, в която се развива проекта. А, сега вече наистина не трябват да ни хубави цветни карти за нашите кабинети, за да видим къде се намираме точно според тези основни мрежи. Сега, господин Кофарати, тъй като направихте встъпление преди малко, може би да, да чуем докладчиците в сянка и след това вече ще чуем останалите. Госпожа Иванова. Благодаря ви, господин председател. Тук става дума наистина за развитието на трансевропейските транспортни мрежи, които са изключително важни не само за доброто функциониране на вътрешния пазар, но също така и за безпрепятственото придвижване на хора стоки, капитали. Наистина, приемам предложенията на Комисията за развитието на мрежата и в този първоначален обмен на мнения бих се фокусирала на три основни въпроса потребителите, техни, техническата част и финансовата част от предложението. Вече някои от въпросите бяха разгледани от господин докладчика. И мисля, че един важен момент от развитието на ТНТ не трябва да бъде свързано с, развити... с добаването на административна а, тежест и с забавянето на а, пътниците по тази мрежа, нито пък да води до увеличени цени за крайните потребители. Един а, важен аспект, споменат от господин Коферати, беше хармонизацията, спомената и от комисията. Тук говорим за наистина достъпна информация, която трябва да се предоставя във връзка с взаимовръзките, с оперативната съвместимост между националните мрежи и в крайна сметка как да гарантираме гладкото придвижване. Да речем, може да има една обща платформа за подаване на жалби, в която те да се обработват или пък да има интермодулно издаване на билети и така нататък. Тук трябва да разглеждаме разгледаме и до, до, достъп за възрастни хора, за хора с увреждания, за хора с намалена подвижност, защото все още има големи разлики в отделните държави членки, свързани с тези въпроси. Като оставим тези въпроси на страна, мисля, че предложението трябва да се насочи и към някои държави, рядко населени области с лоши пътища. В същото време за държави държавите с финансови затруднения, мисля, че бихме могли да продължим периода на изпълнение на проектите. И още нещо важно е включването на гражданите, защото много често проектите се забавят, защото са, се изправят срещу силните възражения, опозиция от страна на местните общности. Според мен трябва те по скоро да бъдат по-активно ангажирани в тези противоречиви проекти. Сега, що се отнася до останалите въпроси, до финансовата част, то говорим за включването на координатор и а, координатор, който да бъде натоварен с допълнителни задачи. Най-напред е важно да се поясни и да се дефинира статута на този европейски координатор, защото от настоящото предложение поне за мен не става ясно каква е продължителността на мандата, по какви критерии се избира този човек. И според мен тези въпроси трябва да бъдат пояснени а, преди да започнем да даваме допълнителни задачи на този координатор. И още нещо във връзка с финансовия аспект. Съгласна съм с докладчика, че а, средствата не достигат и ние трябва да разглеждаме и други възможности, така че имам един въпрос към комисията. А, как виждате тук ролята на Европейската инвестиционна банка в финансовото структуриране на проекта, защото за момента финансирането идва само от инструмента Connecting Europe и от инструментите за сближаване. Какъв смятате е капацитета и потенциала а, за а, използването на инструментите за транспортно инженерство? Благодаря ви, благодаря ви госпожо Иванова, господин Шмидт. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Кофарати и на комисията. Първият ми въпрос е, може би, прекалено остър. Дали този нов регламент ще постигне целите на ТЕНТИ? Дали ще се подобри ситуацията? Защото да, тук наистина искам да чуя комисията. Каква е принадената стоеност на този регламент? Дали говорим за мерките спрямо нарушенията, дали говорим за правно основание в тази категория които европейските институции биха могли да представят на държавите членки да кажат направете това, което е написано тук. От много години съм политик и най-вече съм работил на местно и регионално ниво. И когато тук погледна на тази страница трета, концептуално планиране пише там, освен данъците в моята страна, планирането на обществото, географското планиране е от изключително значение за гражданите. Опитваме се да направим път в моята страна и всички протестират, поне онези, които живеят в близост до пътищата. Опитваме се да прокараме нови железопътни линии за влаковете, всички протестират или казват, че трябва да се прокопае тунел и така нататък. Пробвали сме да изместим взимането на решение от местно ниво на регионално ниво. Ами практически невъзможно е. Има и определени интереси, които наричаме национални интереси. Там правителството взима решение или парламента. Но ситуацията е изключително сложна. Не се опитвам да осложнявам нещата, но просто се, искам да ви попитам. Вие обмислили ли сте всички тези аспекти? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с финансирането. И то е свързан и с вашия въпрос, госпожо Иванова. Ще ни даде ли това повече пари за проекта? защото не достигат финанси. Нали, знаете, господин Кофарати, ние работим в комисията по финансовата криза и виждаме, че не достигат средствата в тази настояща економическа и финансова ситуация, която бушува в Европа. И третият ми въпрос – и тук финансирането е свързано и с мерките, защото ако държавите членки се опитват да кажат, ами Европа може да финансира този проект, ние нямаме никакви пари. И ако искаме да хвърлим мост, мостове в Европа навсякъде, така че Европа да бъде изцяло свързана, ами нали това е целта, и тогава, ако нямаме подкрепа, тогава имаме трансгранични връзки и нищо останало. И аз живея в Южна Швеция и когато беше построен новия мост в тази част и се минава по моста сега, ами изправяме се пред много сериозни проблеми, но това е съвсем друг въпрос. Възникна и един друг проблем във връзка с европейския координатор – какво е това? Какви са тези мерки? Какви дейности ще изпълнява европейския координатор? Ще налага регламента или решенията на държавите членки? Какво бих искал да чуя вашия отговор? И четвъртият ми въпрос е много простичък. Знам, че товарните влакове имат средна скорост от 13 км в час. 13. Да, така мисля. Каква е средната скорост на товарен а, влак, който носи товар от трудниците в моята а, страна и стига до пристанищата в Испания? колко дни ще му трябват и каква е средната скорост, защото поне на мен преди няколко години ми казаха, че средната скорост е 13 км в час. И както вие казахте, това прави придвижването от една страна в друга почти невъзможно, трябва да се сменят влакове и няма оперативна съвместимост. Тя не е толкова добра. Тук ще спра господин Харбър, но просто искам да кажа, че подкрепям изцяло този проект, но имам известни съмнения и ми трябват така по-ясни мерки. Благодаря ти, Оли, много ясни а, въпроси, както и винаги. А, сега давам думата на следващите докладчици, в сянка на госпожа Рюрен, след това на господин Билан и след това ораторите, които искат да направят а, коментари. Госпожо Рюле. Благодаря. Благодаря и се радвам, че мога да говоря веднага след колегата Шмидт. Той каза, че има различни мнения, различни групи. А, и тук е така. Аз съм от Штутгарт. Град, който излезе по вестниците точно по, въпро... по проблемите, които току-що вие очертахте. Ако на времето бяхме подели инициатива за правонарушение или пък бяхме започнали по-бързи строителни работи, резултатът ще, ще да бъде много различен. Така че приветствам предложението, проекто предложението на господин Коферати и се питам дали европейските координатори не биха могли да бъдат по-скоро арбит, арбитри Имаме нужда от арбитри, от медиатори за тези големи инфраструктурни проекти. Гражданите се питат дали този проект е законен или не, дали е разумен или не, дали е умно да се финансира с европейски пари или не. И същия въпрос се повдигна в Штутгарт. Дали трябва да се плаща с европейски пари или с някакъв друг вид финансиране. И това очевидно, ако се случва много често, забавя развитието на проекта. Затова трябва да се замислим и да поставим на нова основа отношенията си на регионално равнище, особено когато става дума за смесени предприятия, за смесени проекти. Т.е. трябва да избързаме и изпреварващо да създадем инструменти за арбитраж, за разрешаване на спорови и конфликти. Това ми е първия въпрос, свързан с координаторите смятам, че добавената стойност, която ние като парламентарна комисия можем да дадем към тази фигура е именно разширяването на нейните правомощия с тези арбитърски функции. Говорим тук често и много и днес особено за финанси. Това е важно, но освен парите, ако се замислим за тръжните процедури, ще видим, че те обикновено струват двойно повече, отколкото предвижда началният бюджет и за това тръжните процедури не дават резултат. Поне това е, е опитът, който сме натрупали до момента при големите инфраструктурни ЖП или шосейни проекти. Започва се с един бюджет и в крайна сметка той се отвоява. Цели се намаляване на себестойността, но в крайна сметка държавата се намесва с едно, с друго, с трето и началният бюджет се отвоява. Благодаря. Вилен. Господин Виланд. Chciałem podziękować przede wszystkim e, panu posłowi Благодаря. Благодаря ви, господин Коферати. Благодаря на представителя на Европейската комисия за встъпителните бележки. Аз съм съгласен с а, начина по който изброихте първите, изброихте проблемите по важност. Наистина това е по-скоро не мрежа, а мешавица. Няма интегриране между различните видове транспорт и те не са взаимно заменяеми или, или не могат да се смесват. На 11-та страница на оценката за въздействие намираме едно сравнение между ресурсите, които са вложени в ЖП линията от Ингелштад до Нюрнберг и в крайна сметка се пътува за 25 минути по-малко, но тия 25 минути се губят на границата между Австрия и Италия. Защо? Защото италианските власти не приемат проверките, които се провеждат в Мюнхен. Това показва, защо имаме резерви и защо се стремим да подобрим положението. Аз съм представител на държава членка, която е една от най-изостаналите в транспортно отношение и аз съм от поляк и за това много се вълнувам от точно този въпрос. За това. за съжаление, не мога да си затворя очите пред съществуващите проблеми. Най-важният от тях, според мен, е финансов. Документът, е, който днес обсъждаме, предвижда втора опция, която е преимуществена, но около 15 милиарда повече е нейната финансова цена. Затова питам – как Европейската комисия възнамерява да подсигури достатъчно финансиране за мрежата ten по опция 2. След това въпросът за нарастващата бюрокрация. Това вече бе зададено като въпрос от колега и аз се присъединявам и питам дали това не би могло да се добави до прерогативи, към прерогативите на координатора. Как да направим така, че неговите функции да бдят за това да няма излишна бюрокрация, която да утежнява цялата процедура. След това, екологичните, природозащитните проблеми споменахме вече Штутгарската гара в Полша имаме нещо подобно, само че в екологично измерение, тъй като има закъснение в кори... построяването на коридора от Балтийското крайбрежие до Южна Европа и това се дължеше именно на протести, манифестации, свързани с региони от Натура 2000, Природа 2000. Тоест, виждаме, че в източна Европа има някои конкретни въпроси и особено в Източна Европа, имайки предвид, че инфраструктурата започва да се строи от нула. Освен екологичните, има и социални проблеми, но в тях няма да навлизам. Благодаря. Благодаря. Малко напред на времето, има това, този въпрос вълнува всички ни, но моля да се въздържате от пространни изявления и да сте по-кратки. Благодаря. Благодаря. Господин Балтазарев взима думата. Ще бъде възможно най-кратък. Благодаря на господин Коферати, благодаря на представителя на комисията. Смятам, че графикът е много важен за развитието на вътрешния пазар и изобщо за програмата за растеж. Това е важно за Европа и за нейното бъдеще. Както почета вече колегата Коферати, координаторът е централна фигура. Централна фигура, която освен това трябва да изпълнява и медиаторски, посреднически функции между местните, провинциални, регионални, равнища и така нататък. Освен това, трябва да носи и отговорност за разработването на проектите. Геоекономиката геоекономичният пейзаж през последните години се промени много. Средиземноморието в Средиземноморие през Средиземноморието минава една трета от международния морски трафик въпреки че много от трафика от Китай и от Бразилия минава през Суетския канал. Така или иначе след това обаче трябва да продължи транспорта с същата скорост. Затова развитието и на морските и след това сухоземни, сухопътни мрежи трябва да продължи да се развива със същата тази гаранция за скоро, за да може стоките да пристигат бързо до местоназначението. Как стои въпроса с Западните Балкани? Тук, що приветствахме с добре дошли наблюдателите на Харватия. Тя скоро ще стане пълноправен член след това очакваме Сърбия и други западни съседи. Така че аз се изненадвам, че няма нищо свързано с Балканите в един такъв транспортен проект. Коридорът 8, 8 коридор, беше включен първоначално, сега вече е изключен. Финансирането възлизаше на 30 милиарда евро, 20 милиарда от Евросъюза, от бюджета и 10 милиарда от кохезионните фондове. Тези фондове бяха свързани с проекти за жепелини, автомагистрали и други елементи от транспортната мрежа. Излиза значи, че тази голяма сума, възлизаща на милиард и половина, не е включена в планирането. Тези проектни облигации няма ли как да бъдат включени в системата и те защото в противен случай просто държавите няма да смогнат с всичкото това финансиране. Благодаря. Благодаря. Е, бих желала да свърша с казаното от е, колеги за работата на координаторите и за свързването на пунктовете. Ако сте в граничен регион, тези проекти не са постигнали напредък поради различните национални интереси, които координират интересите на три различни държави, както в нашия случай, когато се стигне до фазата на приложението, се намесват и финансови трудности. И ако има страна, която няма финансов интерес, макар че преминава железопътна линия през а, нея, а, това е рядко. Интересът а, на цяла Европа е да се подобри трансграничния транспорт, да се свържат различните линии. И това се прави в различните държави по различен начин, за да може трансевропейската търговия транспортна мрежа да бъде финансирана, ще бъде необходима една по-широка рамка, отколкото в миналото, ако погледнем националния подход. Той много често не довежда до никъде, тъй като средствата са недостатъчни или няма интерес от дадена държава да построява някакъв път, защото няма финансов интерес от това. Председателя, благодаря. Кратък коментар от мен. Мисля, че целият въпрос за е оперативната съвместимост и стандартите, които повдигате във вашия въпрос, са един от предимствата на втория вариант, особено във връзка с ЖП мрежите. Аз знае, че колегата Брайан Симпсън е много разстроен от председателя на транспортната комисия от това, което той окачествява като липса на внимание към технически технически показатели, взаимно признаване, оперативна несъвместимост. Това са проблеми, с които се сблъскваме в много сфери. Но това се пренебрегва и това може би може да бъде приноса на нашата комисия и ще засили другите комисии да постигнат напредък. Аз исках да предложа господин Коферати да вземе думата, но може би комисията с заключителни думи. Добре, господин Пеке, само няколко думи, за няколко минути, за да отговорите на въпросите, които бяха повдигнати от отличната ви презентация. Всъщност толкова много неща бяха повдигнати като въпроси. Просто ще дам няколко отговора, но ще предоставя двустранни срещи с депутати, които имат определени е, конкретни въпроси. Телеграфно искам да кажа, че наистина въпроса за достъпността е включена е, в член 43. Е, иновациите също са включени в предложението за мрежата като допълнение допълнение от други регулаторни решения. Всичко това е част от обсъжданията в подготвителната фаза. Що се отнася до ролята на координаторите като посредници, как се прилага, как се изпълнява и строи инфраструктура, това е наистина изключително важен елемент на инфраструктурната политика на всички равнища на управление. Е, ние разглеждаме отговорностите на всяко равнище на управление, дефинираме проекта, подготвяме проекта, обсъждаме го с граждането, всичко това е до голяма степен национална отговорност и ние не смятаме в комисията, че тази отговорност следва да се пренесе на европейско равнище. Същевременно обаче ние трябва да подпомогнем този процес. Има аспекти на подготовка на проекта, комуникация, които недобре се управляват. също така им постига се а, а, по, по, по, постига се съгласие да не се активира в някои случаи координатора. Пат Кокс, съжалявам, че забравих да го спомена по-рано, той е координатор и той се ангажира и все повече се ангажира по молба на властите. Разпространяват се добрите практики. Един от основните проблеми, свързани с убеждаването на гражданите в необходимостта от инвестиции, е свързан а, още с фазата на консултациите защото когато започне е, работата, е, хората не са достатъчно свързани. Тоест тук може наистина да се приложат редица добри практики. Координатора играе роля на улесняващ фактор. Естествено, според е, Европейския договор, отговорността за изпълнението на проекта е на на а, държавата членка и не бива и не може да се прехвърля на европейско равнище. Сега две думи за ролята на координаторите и от необходимостта да се избягва бюрокрацията. Ролята на координаторите ще бъде засилена в сегашното предложение. Тяхното въздействие е предназначено да улеснява проекта, да, да бъдат те по-ефективно изпълнени оценявани тук няма загриженост в държавите членки относно бюрокра... бюрокрацията, но а, а, загрижеността е да не се прехвърли отговорността върху координаторите. И това ме навежда на много важния въпрос на господин Шмидт, засегнати от други, а именно дали тази рамка ще има по-голямо въздействие от съществуващата рамка. Отговора на този въпрос се крие в по-доброто планиране. Основната мрежа не включва само решения взети на високо равнище, отчитат трансе, транспортните потоци, истинските приоритети, много по-силна система за отчитане на приоритетите и така както са изработени правните разпоредби, това ще доведе до дискусия между парламента и съвета и това беше отразено на съвета по транспорта, а именно необходимостта от по-голяма гъвкавост. Това беше обсъждано на 22 марта но предложението на комисията позволява много добра ангажираност на държавите членки и насочва държавите членки в част от инфраструктурната им политика. И последното нещо, което трябва да кажа, е, е свързано с финансирането. То не е пряко включено в насоките, но трябва да се осигурят да се осигури повече финансиране на европейско и на национално равнище, да се очертаят реалните приоритети, целенасочено инвестиране, различните инструменти, предложени за коридорите, трябва да включат подготовка на проектите, за да бъдат те по-добри. И тази част, първа част на довода ме а, кара да мисля, че трябва да осигурим една солидна рамка, а, необходимост от съфинансиране. Ако държавите нямат сериозно съфинансиране от европейски бюджет, за тях е много трудно да финансират проекти. И също времено може би трябва да има по-добри инструменти, които да помогнат да по-доброто подготвяне на проект проектите, ангажиране на Европейската инвестиционна банка, по-добър баланс между националното финансиране, европейското финансиране. Тук Европейската инвестиционна банка ще изиграе много важна роля и а, трябва да се засили също така и проектите по собствена инициатива. Няма магическо решение, но ние смятаме, че общата рамка и различните инструменти за изпълнение ще улеснят изграждането на различните проекти, но ще се съсредоточи вниманието върху съществуващи инфраструктурни продукти. Ще опитаме да бъдем колкото е възможно по-целенасочени. Много ви благодаря за това, че дойдохте в нашата комисия. Предполагам, че колегите ще искат да се свързват с вас при въпроси и така нататък. Господин Кофарати, имате време за последни заключителни думи, тъй като вече сме съвсем кратко, тъй като вече сме навлезли във времето за другата а, тема. Да, благодаря ви, ще бъда наистина пределно кратък. Най-напред искам да поблагодаря на моите колеги а, дори за това, че задават въпроси, че посочват определени проблеми. Това ще ми помогне значително, когато изготвям своя доклад, своето становище. Бих искал да отправя благодарности към представителя на комисията за това, което каза в края на своето изказване, за това, че проектът е и реалистичен, и амбициозен. Реалистичен, що се отнася до разходите, защото когато изграждат, доизграждате една съществуваща инфраструктура, това ограничава разходите разходите. Но в същото време и по амбициозната страна много важно е да имаме амбиции. Но когато става дума за тази транснационална мрежа, много важен аспект е да изграждането на консенсус за създаването на тези проекти. Ние установихме, че когато се предприемат инициативи за изграждането на тежка инфраструктура, много често има голяма ножица между електората и техните представители. И институциите искат да Видят какво мислят хората, правят различни проучвания и поради тази причина а, проектите се срещат с много враждебна реакция. Ние понякога трябва да променяме своя подход и да а, включваме хората, гражданите още от самото начало, от първоначалните фази, така че да а, можем да набележим проблемите и да ограничим един евентуален неблагоприятен а, подход към проекта. Благодаря на всички колеги и ще можем да обсъдим техните коментари и на по-късен етап. Благодаря ви много за това, че участвате в изготвянето на това важно становище. Ще ни изпратите проекто доклад. Ще бъде изпратено за превод на 30 май. Ще го обсъдим на 20-21 юни. Измененията ще се подадат през юли и ще се гласува през октомври в комисията по транспорт. Имаме много работа и в двете комисии и съм сигурен, че транспортната комисия ще се ангажира дълбоко с тази работа. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата тема, но преди това нека да кажем добре дошъл на втори колега от Харватска, господин Пенкович който също е сред нас тук днес. Много ви благодаря имате е, розова карта сега, много ясно се отграничава, въпреки че не сте, не принадлежите към някоя политическа група, вие сте добре дошли сред нас. И сега преминаваме към второто становище на господин Кофарати. Той работи много сериозно с нашата комисия. Това е едно становище за Комисията по заетост по бялата книга на Европейската комисия за дневния ред за адекватни, устойчиви и сигурни пенсии. Госпожа Ройтен е докладчик в Комисията по заетост. А тук са докладчиците в Сянка. Не знам кой представлява НЕП, Госпожа Ханслик, мисля. И господин Кройцман и господин Мандърс от либералите, госпожа Трюйнен не е тук. Аз ще представлявам консерваторите и реформистите, така че всички са на лице. Господин Кофарати, е, дали ще ни представите своята оценка? Съжалявам, нямаме толкова много време, но нека да отпочнем работата. Много ви благодаря, господин председател. Мисля, всички колеги осъзнават колко са важни пенсиите, колко важна е тази тема, така че няма нужда да се разпростирам надълго и на широко по становището. Комисията публикува бяла зелена книга, извинете, след това бяла книга. И бялата книга ясно иллюстрира спешната ситуация с пенсиите в Европа. Заглавието ясно представя тази ситуация. Не е случайно, че са използвани думите адекватни, устойчиви и сигурни пенсии. Економиката е в отрицателен цикъл именно заради економическата криза. Економическата криза наистина доведе до проблем за устойчивостта на пенсиите за много пенсионери трябва да се предприемат съответните мерки и за защитата на пенсиите. Трябва да се хармонизират отделните подходи в държавите членки по същия начин, както хармонизираме транспорта. Искаме хармонизация на пенсиите, хармонизация на социалната защита. Наистина трябва да посочим точно конкретните мерки, които са необходими. Това, което ще кажа сега е само няколко думи за основните проблеми. Ако искате економическа стабилност, в този случай трябва да гарантирате, да гарантираме, че пенсионната възраст е хармонизирана в цяла Европа и ние работим в тази насока. Възрастта за пенсиониране трябва да се обвърже с повишената продължителност на живота. Но не смятам, че тази връзка трябва да се хвърля автоматично. Нека да обясня какво имам предвид. Когато економиката се развива отрицателно, продължителността на живота, която се е повишила а, през предходните десетилетия и години, се променя вече, спира да нараства и дори понякога наблюдаваме намаляване на продължителността на живота. Така че наистина е много важно да а, се постигне а, хармонизация или сближаване на различните възрасти за пенсиониране, като тук говорим и за различната възраст на пенсиониране за мъжете и за жените. Трябва да създадем правилните стимули, за да гарантираме по-продължителния трудов стаж и на мъжете, и на жените. В същото време не трябва мерките, които предприемаме, да бъдат контрапродуктивни за националните пенсионни схеми. През отделните години виждаме, че все повече хора се пенсионират рано или напускат трудовия пазар по-рано. Една от основните причини за това е кризата, която се отразява върху отделните отрасли. Трябва да намалим това ниво на рано напускане на пазара, което означава, че пазара трябва да предоставя повече работни места, което ще доведе до стабилност и в същото време, успоредно с това се нуждаем и от социална защита. Не знам, може би го трябва да говорим за минимално гарантирани приходи. Просто трябва да осигурим необходимата подкрепа, когато става дума и за вноските за социална сигурност. През последните години ставаме свидетели на това как държавите членки, членки по различни причини избират различни а, а, схеми, които, а, в които а, става дума за финансиране финансирани пенсионни схеми или нефинансирани, като финансираните по-скоро се превръщат в тенденция. Тук още един въпрос, който възниква е, че а, хората, които сменят своят, своето а, работно място, а не остават на едно работно място през целия си живот, а, трябва да бъдат отчетени. Това са фрагментирани кариерни пътища, които са свързани с допълнително пенсионно осигуряване в Бялата книга се описват тези допълнителни разпоредби, които трябва да се включат за допълнителното пенсионно осигуряване и трябва да набележим именно онези мерки, и инвестиционен капитал, както инвестиционна сигурност, които да се използват при управлението на допълнителните пенсионни схеми, независимо как ги наричаме втори стълб или нещо друго. Сега, когато става дума за бавното нарастване на възрастта, повишаване на възрастта на пенсиониране, тук говорим и за жените и мъжете. Знаем, че при жените и мъжете се опитваме да поддържаме някакво равновесие, но обикновено жените имат по-фрагментиран трудов стаж, защото а, те прекъсват своята кариера, когато имат деца и така нататък. Тоест това трябва да бъде отчетено и не можем да включим една и съща възраст за пенсиониране и за мъжете и за жените. Но в нашите дейности ние трябва да стигнем до решения, които отчитат факта, че е, жените най-вероятно наистина следват такъв фрагментиран кариерен път, защото наистина трябва да отчетем тези реалности. Жените раждат, стават майки, за съжаление, мъжете не раждат. Те могат да се грижат за децата си, но не раждат не стават майки. Parte a introdurre tutti gli elementi che possono rafforzare l'armonizzazione per quanto concerne la не трябва да а, забравяме и че трябва да предприемаме мерки за подсилване на хармонизацията, когато става дума за пенсиите в публичния сектор. Трябва да разгледаме също така и допълнителните пенсии, начините на тяхното ползване. Не трябва да забравяме, че имаме все по-голяма мобилност. Не трябва да забравяме проблема, свързан с преносимостта на пенсиите, защото тук имаме не само технически критерии, но и данъчни критерии, които са свързани с ресурсите инвестирани за нече допълнително пенсионно осигуряване. В бъдеще трябва да включим този двоен подход. Пенсиите в публичния сектор, не можем да се откажем от тази работа, тя е жизненно важна, но в същото време трябва да се обвърже и с втория стъп, който също трябва да бъде гарантиран. Ще спра тук, мога да кажа още много неща, но съм сигурен, че по време на дебатите ще мога да допълвам някои индивидуални коментари. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Кофарати, за това ясно представане на толкова важната тема. Госпожа Хен, Хенслих. Благодаря ви много, уважаеми господин председател. Аз от своя страна искам да споделя а, с а, вас коментарите на а, госпожа Кайнен, която не е тук сред нас. Нейните коментари са свързани с Бялата книга и пенсиите. Първият ми коментар е следният. В заключенията а, по борбата с бедността и социалната изолация, издаден през 2000-та година, беше казано, че възрастните хора са най-уязвими, що се отнася до бедността. Следователно е много важно ние да гарантираме адекватни и устойчиви пенсии за в бъдеще. Особено при настоящите обстоятелства на финансовата криза. Ние приветстваме холистичната холистичния, изчерпателен подход на комисията и намерението да се гарантират адекватни, устойчиви и сигурни пенсии в Европейския съюз. На второ място господин Докладчик спомена това, но госпожа Пети Кайна споделя това мнение. тя харесва именно тази идея за подсилване на трансграничното сътрудничество. Тук става дума за предоставяне на възможността на а, пенсионните осигуровки да се акумулират в различни държави. И това е много важно, ако искаме да гарантираме принципа на свободно движение в Европа. Все повече хора се местят от една държава в друга по време на своя трудов стаж. И за това възможността да се комбинират различните пенсионни схеми и осигуровки е изключително важно за преносимостта на осигуровките в цяла Европа. На следващо място, когато говорим за допълнителното пенсионно осигуряване, при настоящите економически обстоятелства тези допълнителни схеми са от ключово значение и госпожа Пети Кайнен би искала да види развитието на по-амбициозни проекти в тази насока. На четвърто място също активното остаряване, една много важна тема за тази година. Госпожа Пети Кайнен приветства плана на комисията да организира информационна кампания във връзка с възможността за по-дълга трудова кариера и за адаптиране на професионалния живот към ситуацията на тези хора, които наближават възрастта на пенсиониране. Това бяха коментарите на госпожа Пети Кайнен. Ще си отбележа всички ваши коментари и ще ги предам на госпожа Пети Кайнен за следващото заседание. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви сега, господин Мандас. You, Благодаря ви, господин председател. Извинявам се от името на господин Кройцман, който не можа да дойде, но аз ще го заместя достойно. Сега, тъй като тук говорим за тази директива. Да, ние сме изправени пред финансова и економическа криза и поради тази причина в момента е много важно пенсионните схеми да станат по-гъвкави, за да могат да поемат именно тези шокови удари от кризата сега. Говорим за 27 различни пенсионни системи, които се основават на различно културно, традиционно, финансово развитие. Някои държави членки са разработили друга система с многостълбови схеми и а, говорим за а, разпределяне на доходите на пенсионерите, не говорим само за държавните схеми, но и за частните, ако това, разбира се, въобще е възможно. Но в много държави членки в момента има огромна ножица между пенсиите, които се и а, тези схеми трябва да бъдат подсилени и трябва да бъдат доразработени, но с оглед на финансовата криза това няма да е никак лесно начинание. Плановете на Европейската комисия поставят силно ударение върху вътрешния пазар и върху постигането на по-ефективни, ефикасни схеми. Това е много положително развитие. Например, в моята страна, в Холандия, пенсиите вече са разпределени към частни дружества и тези пенсионни фондове вече жънат ползите и се възползват от услугите, които са им предоставени. В същото време имаме и изисквания за капитал, който трябва да се влага, което може да се отрази много сериозно на пенсионните схеми в отделните държави членки. Тук трябва да сме особено осторожни. Сега нека да погледнем към сигурността на трудовите пенсии. Да, това си има своята цена. И тук трябва да сме, отново казвам, особено внимателни, да не накараме дружествата, пенсионните дружества да плащат цената, защото тук имаме и глобална конкуренция, която би могла да пострада вследствие на тези наши действия. Да, наистина някой трябва да плати цената, да, но ако фондовете нямат печалби или пък фалират, то какво става с пенсиите? Не знам, трябва да подобрим економиката. Ще да го кажа това по-късно. Господин Кройцман ме помоли да подчертая значимостта на допълнителните пенсионни схеми и отрицателното въздействие, което може да имат някои наши мерки, е също така преносимостта трябва да се подобри, е, изискванията за капитал също са една от щекотливите теми. И чухме от комисията, че копирането на текст на готово от Solvency 2 не е било нарочно и бихме искали да се включат правила за съвместимите продукти и начина по който те се измерват във връзка с този сектор. И така, за да заключа своето изказване, ние трябва да подобрим вътрешния пазар, да създадем економически растеж и чак тогава да стигнем до устойчиви пенсии, защото само тогава ще можем да ги изплащаме. И това е много важно, както за тази комисия, така и за Европейския съюз като цяло. Господин Кроцман очаква с нетърпение работата с докладчика, с докладчиците в сянка. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Дион. Ehm, er Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Има три важни момента. Първият, който вече беше споменат, е именно идеята, че трябва да приемаме пенсионните фондове като някакъв вид застраховка. Вид застраховка, която трябва да се подчинява на разпоредбите на Solvency 2, което ще доведе до хаос в някои страни, защото пенсионните фондове са по втория стълб за тях се разписват правила от социалните партньори, а също така не трябва да забравяме и мерките за сигурност, които казват, че не трябва да се прилагат мерките на Solvency 2 в този, тези случаи. А, това е много важно и не бива да се забравя. Защото ако се приеме тази схема, дори и в отслабена форма, ще трябва да имаме много по-голямо покритие, отколкото наблюдаваме в момента ще трябва да се повиши процента значително, което ще доведе до много сериозни проблеми за пенсионните фондове в Холандия. А това ние не го искаме, не е от интерес за нито един пенсионер. Разбира се, директивата може да бъде подобрена, що се отнася до дефинициите най-малкото, но няма никакво изискване, няма никаква необходимост за правилата, прилагани към застраховките да се прилагат и за пенсиите, пенсионните фондове. След това преносимостта, ако плащате пенсионни осигуровки в различни а, страни, и искате в последствие пенсията пенсионен фонд, тук определено има възможност да се подобри ситуацията и да се стигне до по-голяма прозрачност за правата, с които разполагате и които може да упражнявате. Тук говорим, че трябва да има правила за преносимост на социалните осигуровки в целия Европейски съюз и да разгледаме данъчните последствия за преносимостта, защото да, може да се плащат определени вноски, а после плащате данък върху върху пенсията, която получавате и в последствие напуснете страната, като не сте платили данъците върху пенсията, която сте получили и отидете в друга страна, то в този случай ще трябва да се направи изравняване. Как точно ще се постигне това изравняване? Какъв данък точно ще трябва да се плати? Е, не трябва да забравяме и обесценяването на някои е, пенсионни фондове Знаем какви разлики има тук. Имаме различни системи и ако една от системите, да речем, се включи към пенсионните схеми, които са свързани с спестявания, това ще доведе до трудности. И един последен а, коментар, когато говорим за а, пенси... възрастта за пенсиониране. А, тук не трябва да забравяме и този проблем за това, че пенсиите трябва да са устойчиви за в бъдеще. Тук не говорим за вътрешния пазар само и единствено. И трябва да подчертаем, че хората наистина трябва да имат възможност да работят до възрастта за пенсиониране, което не винаги е случая. За хората до 65 годишна възраст, наближаващи 65 годишна възраст, е трудно да си намерят работа. И мисля, че работодателите трябва да си дадат сметка за това колко е важно да оставят служителите си да работят до 65 годишна възраст. Това е много важно. И да, говорим за по-дългата продължителност на живота. Много често, в крайна сметка, стигаме до това хората да са просто безработни. Надявам се, че съм обяснил своите коментари. Добре. Благодаря ви много. И само няколко думи от името на господин Стройчек, който е докладчик в сянка от моята група. Да. По същия въпрос, по който всъщност вече се изказаха много от колегите, а именно за повишените изисквания за капиталова адекватност, които се отразяват на различните видове трудови системи. Не, не бива да забравяме, че ако това се превърне в е, истинско изискване, в е, крайна сметка няма да се от отрази много добре на инвестиционните планове на различните фирми. В Обедено кралство се практикува този пилотен проект в някои малки и средни предприятия, които имаха натрупани пенсионни дългове към своите работници, към своите служители – и се прилагаха същите капиталови изисквания към тези пенсионни фондове, като към обикновени инвестиционни фондове или от някакъв друг тип. Нещо, което в крайна сметка се натрупва от печалби в реалния економически свят. След това се вливат в пенсионните фондове, откъдето отново се вливат в економическия оборот. С други думи, това този процес има своето економическо отражение. Подчертавам го изрично, тъй като това не е изолиран случай за Обединеното кралство или за Нидерландия, но и за някои други страни. Докладчикът може би има повече информация, но това което искам освен това да подчертая и което вече бе подчертано от колегите, е за предвижданията, които могат да правят още от началото на кариерата си, на, трудовия си, на трудовата си кариера, тези, които излизат за първи път на трудовия пазар. това ще бъде застъпено в самата природа на бъдещата трудова заетост предвид кризата и предвид мерките, които се взимат непрекъснато и промените. И това ви го казвам аз, човек на 67 годишна възраст, който най-вероятно ще се възползва в скоро време от пенсионни схеми. За това, за това призовавам за особена чувствителност към този въпрос. Господин Тарабела, вие вдигнахте ръка преди малко, може би на вас да дам думата първо, след това отново на господин Коферати. Благодаря ви. Благодаря. И аз почвам вече да се замислям за пенсионната възраст, която ме очаква и мен, може би не сега веднага. Започвам с първата бележка за разходно-покривната пенсионна система, която бе измислена като такава след края на Втората световна война и която днес изпитва затруднения, защото се увеличава продължителността на живота и съответно финансирането е за по-дълъг период от време. Това, което чухме от Сержо Куферати и което не чухме от него като съдържание в Бялата книга е разликата в продължителността на живота на мъжете и жените. Тя не е еднаква, освен това и за различните трудови категории, като преподаватели в университети, които най-вероятно живеят повече, отколко по-дълго, отколкото миньори ако някой работи 45 години в един и същи бранш, има има някои периоди, които са били по-трудни и изпълнени с по-тежък труд, отколкото други, особено ако професията му е свързана с тежък или вреден труд. Друго, което искам да спомена е за заетостта. 53-64 годишна възраст. Тази ножица, например, в Белгия се говори, се работи най-малко. Хората в тази възрастова група предпочитат да се пенсионират. В други държави това е точно обратното. Тоест, не винаги това е свързано с промишлеността или с реконверсията на някои западащи промишлени региони. Това просто се държи явно и на други фактори, в резултат на които някои фирми предпочитат да не наемат хора от 53 до 64 годишна възраст, а да наемат млади хора, защото им се плаща по-малко или пък да следва точно обратната стратегия. В резултат на това хората се оказват принудени да получават пенсия, да излязат в пенсия, противно на желанието си, ако сме в първият случай. Нещо, което четох на времето в Financial Times и бе свързано с, с разлив на петрол на British Petroleum край американският бряг – милиарди долари след това бяха изхарчени за, еколог... за компенсиране на, економическ... на екологичните щети. След това, това разбира се, се отрази и на фонда, на пенсионния фонд, който British Petroleum изплащаше на своите служители. Не е нормално една природна катастрофа да се отрази на финансирането на един пенсионен фонд. Искам да кажа, че има различни фактори, които влияят върху вида пенсионна система и нейното конкретно изплащане, когато дойде време за това. Благодаря. И така, заключителни бележки. Благодаря, госпожа Велер. Няколко бележки искам да направя и аз, особено свързани с, с нашите задачи, нашите прерогативи и полето ни на, за маневриране, така както го описа колегата Таравела. Когато някои пенсионни фондове страдат от събития, с които нямат нищо общо или които идват отвън. Ето за това Европейския съюз следва да предвиди гаранции за пенсионните фондове. Но ако това не е случаят, ако заплахата не идва отвън или не е свързана с преносимостта на актюерските права, то тогава може би трябва да сме по-дискретни, по-резервирани. Аз не одобрявам натиска, който оказа Европейската комисия върху държавите членки да увеличат пенсионната възраст. Чували сме за дебата, който се води в много държавите членки. И Знаем как а, националните парламентаристи се стремят да постигнат равновесие между по-високите разходи и по-дългата продължителност на живота. И когато на всичкото отгоре от Брюксел пристигат заповеди да се прави това или онова, хората се дразнят. Когато нещата не зависят от а, наднационални проекти и приоритети, то тогава може да си позволим лукса да зачитаме национални интереси. И тук националните парламентаристи следва да понесат собствената си отговорност. Особено когато се търси формула за това, когато са на напреднала възраст, европейските граждани не трябва да изпадат автоматично в бедност и мизерия. Внимавайте, не си затварите очите пред това, което се случва в френската президентска кампания в момента или което ще се случи в Германия по същия повод след две години или това, около което се върти дебата в Гърция пак по този въпрос. Гърците, али, германците или французите трябва да вземат съответното решение. Не трябва ние да налагаме мерки, били те свързани с възрастта за пенсиониране или с нещо друго. Благодаря. И така, имаме представител от комисията, но нямаме време. Така че ще си запазя правото да ви дам думата следващия път, когато обсъждаме и сега ще дам думата направо на господин Коферати за заключителни бележки и за графика за гласуване на неговия доклад. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда максимално кратък, съвсем кратки няколко коментари. Искам да благодаря на всички колеги за техните бележки. Естествено, ще ги включа, когато изготвям становището в окончателен вид. Искам да откроя няколко неща. Самия факт, че се удължава продължителността на живот работа доведе до проблема за социалното осигуряване, устойчивост и стабилност. И аз се надявам, че ние ще живеем все по-дълго и по-дълго, но трябва да направим така, че това да не влияе на пенсионната система, за да може хората да получават прилични пенсии, а не пари за семки. Европейския парламент работи по проблемите на бедността. И а, работата ни в тази сфера показва, че изклю... от жизненно важно значение милиони хора в света да получават прилични пенсии. Така че ние трябва да а, обмислим и да решим въпроса за възрастта за пенсиониране. А, хората трябва да работят по-дълго, отколкото са работили преди и мисля, че условията, при които а, живеем и работим ние сега, са значително по-добри в сравнение с условията, които са работили нашите родители и поколенията преди тях. Трябва да се премине към финансирани финансови схеми, но това не решава всичко в първия стълб с държавните пенсии. Там има някои проблеми, жени, някои определени служби, но във втория стълб основния, основния проблем на нашата комисия е да намери решения, свързани с преносимостта на пенсиите. Всичко това е свързано с мобилността. Трябва да сме сигурни, че ще разработим инструменти, така че вноските, които се плащат от предприятията и от отделните лица, да не бъдат а, повлияни отрицателно от проблеми в економиката. Трябва да имаме целенасочени данъчни действия, за да осигурят стабилна и устойчива пенсионна система, защото не бихме желали хората да а, се окажат без пенсия, защото пенсионните им фондове не са били добре управлявани или с тях е било злоупотребно. И трябва да разгледаме също така подробностите, свързани с управлението на втория стълб. Председателя, благодаря ви много. Очакваме с нетърпение вашия доклад, който ще ни изпратите на 3 май ще бъде представен докладът на 30 май, крайен срок за измененията 12 юни. Възнамеряваме да гласуваме по този доклад на 10 юли. Споменах господин Джейкъбс, господин Лихтенбергер беше също тук от Генерална дирекция пазари на комисията. И сега преминаваме към доклада на проекто доклада на господин Босотил Знам, че имате работи в други комисии. Имате около половин час, ако нямате нищо против. Има някои полезни изменения към вашия доклад. Господин Санчикас и госпожа Ферховен са тук от Генерална дирекция Пазари. Се надяваме, че ще можем да чуем и вашата реакция. Но сега с удоволствие давам думата на господин Босотил, господин професор Декампус, господин Билан го няма, другите докладчици в сянка са тук. Е, въпреки това ще имаме полезен доклад. Имате думата. Благодаря, господин председател доклада, който изготвих за индекса на вътрешния пазар, беше предназначен първоначално да отговори на изискванията на предишното издание на този индекс. Както казахме миналия път, когато имаше размяна на мнение, има промяна в заданията на доклада, тъй като комисията междувременно излезе с 23-тото издание на индекса на вътрешния пазар. Имаме също така и доклада на Солвит за 2011 година за проблемите във вътрешния пазар. Така че, ако ми позволите, ще откроя някои от реакциите към 60 и 60 към 66 изменения, които са внесени към моя доклад. Повечето от тези изменения са насочени към актуализирането на доклада, за да може да отчете онова, което току-що споменах. Така че нещата са общо заето прости и непротиворечиви. Трябва да кажа, че повечето от измененията, които получих от колегите, са насочени в общо взето една и съща посока посока. Аз за мен е невероятно добро, че има такъв мир и такъв консенсус в измененията. В измененията също така имах възможност да отговоря на новия доклад на комисията и в предишната размяна на мнения вече поздравих комисията за доклада, защото за мен освен това, той отговаря на желанието да се обединят няколко доклада на комисията в един, за да се постигне по-добра координация. И аз мисля, че а, от гледна точка на координацията, годишната проверка на управлението е а, стъпка в правилната посока. Комисията обаче продължава да предвижда отделни доклади, както индекса на вътрешния пазар, например, както и доклада Solvit. А, доколкото разбирам, тези доклади са предназначени за по-редовното отчитане но въпреки това трябва да сме внимателни и а, за да не се отклони вниманието на комисията от този холистичен подход и да се насочи към един по-разпокъсан подход. Искам също така да а, видя комисията да работи повече по един интегриран подход за решаване на проблемите на гражданите, а, в вътрешния пазар. Наистина много голям напредък е постигнат, а, а, с, с, особено с, с портала Вашата Европа и с, с услуги на едно гише и с директивата Solvit. От обратната връзка, която получавам, има все още два важни три нарешени въпроса. За мен те са две страни на една и съща монета. Първият проблем е, че има твърде много услуги, твърде много служби а, и все още гражданите не знаят към коя точно служба да се обърнат. Това води до объркване и те търсят а, решение или от а, неправилен източник или а, в други случаи а, загубват доверие, че могат да, се, да намерят решение. Това е една бариера във вътрешния пазар. Ние трябва да продължим да се борим срещу нея, докато я преодолеем. И някои от решенията са показани в доклада, в измененията на доклада. Те са насочени към повишаване на сътрудничеството между различните служби с цел насочване на вниманието към онеси служби, които работят най-добре, както например вашата Европа съвети. Така както виждам аз нещата, гражданите все още са объркани, а, когато трябва да решат а, на кого да се обадя, когато искам да говоря с Европа. Тук не става дума за фамозния въпрос в външните отношения. Те просто не знаят във вътрешния пазар към кого да се обърнат. И това проистича от проблема, че бюрокрацията все още е твърде голяма и а, да се живее с проблема вместо да се решава понякога е по-лесно, отколкото опитите да се намерят решения поради лабиринта от различни услуги. И моето становище, което е отразено и в изменения предложени от колеги, е, че това е неприемливо, защото ние трябва да подобрим достъпността на гражданите, да засилим възможността за пряк контакт с, служителите. Всичко това е много важно за вътрешния пазар. И така има безкрайни възможности, а доклада естествено не е изчерпателен, но той все пак се опитва да изложи определени идеи, да насърчи комисията да ни представи и техните идеи за един по-силен вътрешен пазар. Това е в общи линии по 66 изменения, които получих. Искам да благодаря на колегите за тяхното сътрудничество. За мен това е едно консенсусно усилие за постигане на един доклад, който може да срещне широка подкрепа в тази комисия и през следващите дни работя по компромисни изменения. Имам предвид вече поне пет компромисни изменения, за да може по а, последователно да се вградят предложените изменения. Ще спра а, тук а, и след това ще отговоря на казаното от колегите. Председателя, благодаря. Съгласен съм а, с вас, че а, повечето от а, предложенията са насочени в една посока. А, координаторите ще работят по тях. Сега да видим какво ще кажат докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Босотил за изложението и е, се радвам, че е, той е, е много готов да приеме изменения от докладчици в Сянка и от други колеги. Ние Имаме тези 66 изменения, които са насочени горе-долу в една и съща или изходна посока. Ние искаме да помогнем на държавите членки по-бързо и по-качествено да транспонира законодателството за функционирането на вътрешния пазар съобщението за функционирането на вътрешния пазар в 2011 година ни дава един холистичен подход за хармонизирането на вътрешния пазар, един общ поглед за степента, до която вътрешния пазар се придвижва към една по-голяма функционалност. Това е полезен документ, е, който актуализира нашите усилия във връзка с вътрешния пазар. Имаме различни инструменти, например Solvit, Вашата Европа и други инструменти, предназначени да предоставят информация на граждани, които искат да се възползват от вътрешния пазар и от по-доброто му функциониране. Има известни проблеми, свързани с инерцията при транспонирането на европейски директиви, които налагат по-добър контрол от Брюксел върху процеса на транспонирането. Би трябвало да постигнем консенсус за това, което искаме, за да може да постигнем добър, солиден текст, за да може ние да се ангажираме с доброто функциониране на вътрешния пазар. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин Локегард, искам да поздравя първо докладчика 66 изменения показва, че наистина беше добре да се отложи доклада за малко, за да може да се отразят новите а, положение, да се получи една по-всеобхватна картина на вътрешния пазар. Аз наистина ви благодаря, ако ми позволите, господин председателю искам да кажа, че съжалявам, че беше променен крайния срок за внасянето на изменения в последната минута. Моите изменения не можаха да влязат и аз се надявам, че ще оглеждаме по-добре тези неща за в бъдеще. Няколко думи само за това, каквото имах предвид. Трябва да направим така, че да може може да се вижда кой е виновен за определени проблеми. А, трябва също така да предвидим и е, намаляване на тези, на тези 0,5%. Цитирането на проблемите е, също така е важно. Надявам се, че докладчика и докладчиците в Сянка ще приемат някои от идеите, когато работим по компромисите. Благодаря, господин председател, благодаря и на докладчика. Много благодаря. Не бях запознат с проблемите, за които а, говорите, но се надявам, че господин Босотил е видял проекто предложенията ви за изменение и ще ги включи в своите компромисни. Госпожа Рюле, съвсем накратко бих искала да благодаря на докладчика за чудесния доклад и за чудесните изменения. Искам да кажа, че моята група напълно подкрепя така изготвения доклад. Това е всичко от мен. И така спестявам малко време. Господин Билан. Много ви благодаря, уважаеми господин председател. Изтича ни времето, така че съвсем накратко искам да благодаря на докладчика за отличния доклад. Внесъл съм 15 изменения. 10 заедно с докладчика и 5 мои собствени. Нашата група също подкрепа напълно доклада и сме готови да работим за постигането на компромис. Благодаря. Някой друг от колегите иска да се изкаже. Комисията да направи коментар. Не в такъв случай даваме думата отново на господин Бозотил, за да обобщи и да ни представи следващите стъпки които да доведат до приемането на 25 април. Да, именно това е целта да бъде одобрен доклада на 25 април, както казвате, господин председател. Преди това бихме искали да представим известен брой компромисни изменения. вече предвиждам поне 5, където да се включат различните елементи, предложени в измененията. Както казах вече, мога да приема почти всички, което е доста добре. Отбелязвам си това, което казахте по отделните точки и ще се опитам да включа вашите коментари в компромисните а, изменения, защото въпросите, които повдигате, са напълно приемливи и за мен. Съгласен съм с вас, така че там няма да е трудно да постигнем съгласие. Много съжалявам, че промяната на крайния срок се отразила отрицателно. Не бях запознат с този проблем, но определено ще взема вашето изказване в рамките на компромисните изменения. Благодаря ви, господин председател, и благодаря на колегите за чудесното сътрудничество по, при работата по този този доклад. Благодаря. Okay, well, thank you very much. Добре, много ви благодаря за тези думи и само да потвърдя, че гласуването ще се проведе на 25 април и след това планът е да се приеме, да има крайно одобрение през май месец. Благодаря ви и така с така бързото разглеждане на този доклад вече сме малко по-напред в програмата, но така или иначе започваме малко по-рано. Виждам, че всички колеги, които отговарят по следващото досие, са на лице, така че можем да започнем работа по въпроса. Ако всички са на лице и нямате нищо против, нека да преминем направо към общото европейско право за продажбите. Тук са двамата докладчици, господин Кройцман всъщност не е тук. Не знам кой ще представи гледната точка на либералите и не знам кой докладчик Сенка за зелените. А госпожа Рюле, добре. И знам, че е, е, има е представител и на господин Фокс. Нямаме всички представители на докладчиците в сянка, но така или иначе бихме могли да пристъпим към разглеждането. Това е първото официално заседание, откакто решихме да имаме а, съвместни докладчици, които да представят темата имаме, да, се работ, по този въпрос се работи и в Комисията по правните въпроси и работи много градивно с тях. Вече почти сме постигнали пълно съгласие по правомощията, които се разпределят между нас. Постигнахме съгласие да си поделим правомощията, също така си запазваме и някои изключителни правомощия при работата по този доклад. Надявам се, че докладчиците са наясно за всички тези правомощия и сме готови за бъдещата си работа. Сега те търся докладчик, за да видим точно кой ще започне да говори по представането на доклада. Господин Гербхард, госпо, госпожа Гербхард, господин Майер, само ни кажете какво е вашето предпочитание. Аз съм член на консервативната партия и тук се прилага принцип на дамите с предимство. Благодаря. Аз няма да започна спор по това, кой трябва да, да бъде първи и кой не. Аз съм привърженик на принципа за равенство, така че принципа, който вие изтъквате, е приложим само до известна степен. Но съм щастлива, че можем да разгледаме тази тема днес и още веднъж бих искала да поясня само някои въпроси. Все още изразявам съжаление за факта, че нямаме изключителните правомощия за този Доклад и който тук става дума най-вече за защита на потребителите. Още веднъж искам да поясня, че съжалявам определено за изгубените изключителни правомощия и също така във връзка с член 3 че член 3 остава в правомощията само на комисията Юри. А, искам да кажа, че аз не съм съгласна с това от името на моята група, защото член 3 е решителен, определящ във връзка с структурата на текста. И тук отново говорим за защита на потребителите. Все още трябва, не, не е проведена изчерпателна дискусия в парламента. Трябва да разгледаме отделните 28 правни режима трябва да отговорим на някои много важни въпроси. Ако не отговорим на тези важни въпроси, ще е много трудно а, да коментираме съдържанието на този документ, изготвен в конкретната област. И трябва да кажа, че като съдокладчик тук съм съгласна с господин Майер, но като съдокладчик бих искала да постигнем минимална хармонизация на регламентите в тази област, вместо да имаме 28 правни режима. И въпреки, че не носим правомощията в тази област, аз имам съответната аргументация, т.е. ясна е моята лична позиция без да предопределям и позицията на моята група точно в тази сфера. Знам какво е мнението в работната група, но като цяло в политическата група не сме обсъждали въпроса. Много ми е трудно да приема тази система с различни опции защото това е точно обратното на това, към което се стремим, а именно яснота за потребителите. Не виждам никакви предимства за потребителите, ако те си купят нещо, и след това могат да си изберат два различни договора, да решат по кой договор искат да си закупят съответния артикул. Представям си как обикновен европейски гражданин въобще си прави труда да избере между двата договора и, да, и дори да сравни тези два сложни правни текста, за да прецени кой е по-добрия за него. Мисля, че търговеца по-скоро ще се придържа към онзи път, който е по-добър за търговеца, а не да избере онзи вариант, който е най-добър за потребителя. И другата причина, поради която съм много скептично настроена по 28-те режима, е, че нищо не се казва за връзката с Рим 1. А това е един регламент, който е много важен за потребителите, защото там се казва, че ако има някакво съдебно преследване, ако има някакви, някакво съдебно производство, то ам, законодателството по страна на потребителя има примат. И всички тези въпроси, които трябва да разгледаме, са много важни. Нека да повторя. Наистина за мен е наистина жалко, че член 3, в който става дума за правното основание, е член, по който ние нямаме думата. Тоест, нашата роля тук е вече абсолютно незначителна. Ние трябва да решим как да се справим с а, този въпрос. Да, знаем, че трябва а, ние да гласуваме преди да се гласува документа в Юри, в Комисията по правните въпроси, пък именно те ще разглеждат тези толкова важни въпроси.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 Но тук възникват някои въпроси, свързани, да речем, с ролята на малките и средни предприятия. Как точно те ще се ориентират в цялата тази ситуация? Не можем да обсъждаме този въпрос при положение, че нямаме думата по член 3. Това е почти невъзможно. Казва ни се, че ще е много полезно за малките и средни предприятия, ако е на лице тази система с различните опции. И аз просто не вярвам, че това ще е така. Малките и средни предприятия искат правна сигурност. Те искат системата да е пределно ясна. Искат да знаят как да се справят с определени проблеми. Това се отнася, разбира се, и за по-големите предприятия. Големите дружества казват, че е, биха искали да разполагат с е, ясен текст, който ясно да посочва какво е приложимо, а не да се чудят какво да правят между различните опции. Също така искам да кажа, че търговците са изправени пред 28 различни системи. Обсъждала съм този въпрос с различни търговци, които казват, че ако казват, добре, ако правим, ако прилагаме системата адхок, всъщност означава, че е, ние трябва да разгледаме последователните транзакции, последователните сделки, да разгледаме страните, с които най-често търгуваме и да се запознаем с тяхното законодателство. Но като се върнем към въпроса за защита на потребителите, и тук се опитвам да потисна раздразнението си, нека да видим как можем да постигнем напредък по този въпрос. Европейската комисия твърди, че има много високо ниво на защита на потребителите заложено в това предложение. Но сигналите, които получаваме от държавите, членки, от асоциациите по управлението и защита на потребителите, но също и от дружествата, посочват, че в определени случаи това въобще не е така. И трябва да разгледаме много задълбочено всички тези разпоредби. Сега, ако предположим, че наистина ще се запази тази система с, с различни опции, ще трябва да се разгледат и различните нива на защита, за да видим какви промени по същество са необходими. В момента не мога да кажа нищо по този въпрос, защото трябва отново да се запозная с целият документ, да видя какви са различните варианти, защото това наистина е един особено сложен текст. И както винаги в предложенията на комисията има много кръстосани препратки. Трябва много внимателно човек да се запознае с всички тези взаимовръзки, които са заложени в текста. Сега след малко ще дам думата на господин Майер, но не бива да забравя да припомня, че обсъждаме различни въпроси. Много добре сме работили заедно с него и сме се договорили по начин за сътрудничество, ще разгледаме текста заедно и ще видим къде постигаме съгласие, така че да постигнем една обща сърцевина, която ще представлява нашия проекто доклад. И след това в това общо проекто предложение няма да включим тези въпроси, по които не сме достигнали съгласие искаме да подадем и изменения по-отделно, които да бъдат обсъдени. Според мен това е много разумен подход. И по този начин бихме могли да набележим мерки, които да бъдат предприяти, действия, които да се а, предприемат, но в същото време ще остане ясно къде е разнобоя в мненията. По този начин това ще е най-полезно и за всички граждани. Те ще видят какви са различните политически становища. А, мисля, че не са толкова различни становищата. Според мен между нас и господин Майер има много близост по отношение на гледната точка. и в същото време не искаме да изключваме различията. Искаме да си сътрудничим именно по този начин. Сега за първи път имам възможност да бъда с докладчик. Това е нещо ново, поне за мен, и наистина очаквам с нетърпение тази бъдеща работа. Благодаря, да, всички ние очакваме бъдещата ви работа, защото а, мисля, че много хора са съгласни с а, вашата гледна точка. А, сега, що се отнася до разпределението на правомощията, Тук говорим за това, че това е един факултативен инструмент и всъщност това е предложение на комисията по един факултативен инструмент. Ако се промени самата същност на инструмента, в този случай ще трябва да преразгледаме и нашата позиция. Мисля да продължим да работим именно на тази основа, че това е факултативен инструмент и че това формира основата на нашата работа. Разбира се, тук говорим и за принадената стоеност, но тук искам да привлека вашето внимание към факта, че има четири обосновани становища от националните парламенти, които казват, че тук трябва да заложим принципа на субсидиарност и искам да ви кажа, искам да ви припомня, че трябва да имаме 18 такива становища, но в същото време това са много добре аргументирани становища, които трябва да бъдат взети предвид. Господин Майер, имате думата. Ja, danke schön. Also unsere... Благодаря, господин председател. Dass wir zuerst mal eine Co-Bericht... И така, тези, които взимат решенията, решиха да се работи по един такъв доклад при формула двама са докладчика. Така бе на времето с паритарната парламентарна асамблея АКТБ и Европейски съюз и си спомняме, че хич не беше лесно и сега няма да е така. Евелин е права в много отношения и нашите мнения съвпадат по основното от правата на потребителите. Единственото, което смятам, че трябва да изясним и регламентът също го изяснява, е, че става дума за опционална, за факултативна опция, тъй като нашата прерогатива не е свързана с правораздаването, а с защитата на потребате, правата на потребителите. След като това е ясно, оттам насетне можем да излизаме с предложения, коментари, бележки и така нататък, да видим къде съвпадат нашите становища, къде се разделят и да изработим изменения съответно, за да преодолеем това. Изменения, които ще отразят мъдростта на нашата комисия, ако мога така да се изразя, след което Европейската комисия, която е не по-малко мъдра от нас, ще разгледа нашите предложения за изменения. Искам да дам един пример с Германия, тъй като тя е една от четирите държави членки, които току-що спомена председателя. Там се смята, че това представлява това представлява в международните дела на Германия, тъй като този факултативен инструмент не е зачита субсидиарността. Аз пък смятам, че факултативната опция не е чак толкова страшна, защото дава възможност на много от фирмите да кажат ние не одобряваме този инструмент, няма да го прилагаме. Мога да кажат този инструмент на европейското право не ни изнася и няма да го прилагаме. А ако това представлява минимално, т.е. задължително изискване, то тогава няма да има как да се избегне неговото прилагане. Регламентът Рим 1, например, съдържа много такива изключения. Предвидени са редица процедури в защита на потребителя в немските съдилища, например, човек може да се жалва, ако фирмата, от която се жалваме, има дори и най-най-малката дъщерна фирма или филиал в Германия. Няма значение, че не е основно базиран в Германия, а има просто някаква връзка. И аз съм на мнение, че преди да излезем с каквито и да било гръмки фрази, следва да се съберем и да уточни в какво точно ще се изразява нашата чернова, нашият първи вариант като комисия – Разбира се, този първи вариант ще бъде много теоретичен, защото ще се основава на юридически, експертни и университетски становища. В комисията ИМКО обаче стремежът ни е винаги да разписаме документите така, щото те да бъдат ясни и разбираеми за гражданите, за потребителите. Затова затова не се стремим само към една единствена прерогатива, а към съвместни прерогативи, които да могат да бъдат разбирани от всички. Ще се разпише закон от гражданско-процесуалният кодекс и знаем, че законите са трудно смилаеми за широката публика. Но дори и в този случай винаги има начин да се упрости формулировката, за да бъде тя по-достъпна. Ясно е, че юристите имат юридическо образование и нямат проблем с разбирането на сложна юридическа терминология. Но юридическата терминология именно не винаги е разговорният език, с който боравят потребителите. Ето за това толкова настоявам на, на, на необходимостта да се обсъди разписването на цялостния документ, каквато и форма да решим да му предадем в крайна сметка. Предвижда се повишена степен на закрила на потребителите, но освен това в някои държави членки има още по хардлайнерски механизми за защита на потребителите. Така че, ако някоя държава членка предвижда по-стриктни права за защита на потребителя, тези права ще имат приоритет, ще имат примат. Ако 27 държави членки и техните правни режими бъдат заменени с един единствен альтернативен и всеобхващащ, той трябва да бъде именно всеобхващащ, за да предвижда всичко, и да няма нужда да се провежда допълнително проучване на различните 27 правни режима, за да стане ясно дали някой от тях предвижда по-стрикна степен на защита или не. Затова има възможност и от допълнителни протокол, протоколи, нещо, което комисията може да предвиди, за да стане ясно още от самото начало, че има списък с правни режими и нивото на закрила на гражданите, които те предвижат. Знам, че това е огромна мастодонска задача, че сме се опитвали и не сме успявали, но сега нещата са малко по-конкретни. Има общо представяне на европейското право за продажби и тази конкретика би могла да сработи бихме могли да уточним от отделните държави членки къде режима за закрила на потребителят е по-стриктен. Иначе просто не би било разумно някое малко и средно предприятие да реши да се възползва от този допълнителен альтернативен или факултативен режим, но да не знае как да подходи, за да може да се възползва от него. Пак повтарям, няма да е бърза и лесна тази работа, ще трябва да го обсъдим надълго и на широко и няма да е лошо да има някой от комисията, който да ни помогне още от самото начало да изработим този допълнителен протокол и да знаем – коя държава какво предвижда като закрила и това альтернативно опционално европейско право на продажбите какво би могло да даде като допълнителна добавена стойност. И това е от мен. Пак повтарям, че ни предстои за дълга, задълбочена и подробна работа. Благодаря. Благодаря. И аз мисля, че имаме и други неща за, до обсъждане, като оценка за проучване на въздействието и някои трансгранични въпроси. Господин Мандерс, искате ли вие да се изкажете? Да, благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще кажа, че най-важното, което обсъждаме се състои в определенето на добавена стойност. Докладчика вече каза, че това е опционален факултативен вариант законодателство, което може да сработи, защото няма да си имаме работа с 27 държави членки и техните парламенти. Но е не по-малко рисковано и е това да се остави на усмотрението на е, малките и средни предприятия какъв вид законодателство да прилагат. По-лесно е да се работи и да се търси по-добра формулировка на трансграничните продажби, но си давам сметка, че това не е правен въпрос, защото освен юридически тук има и езикови и всякакви други въпроси, след което когато се стигне до форм, формулировката B2B, бизнес отношения, ще възникнат проблеми, защото може би една фирма ще предпочита едно, а друга фирма от друга държава членка, с която тя е в делови отношения, ще предпочита друго. Трябва да сме готови за това и може би ще ни се наложи изнеделица отново да закачим още една новогодишна топка на нашата обичайна новогодишна лха. Така се получава с всички наши проекти. Ясно е, че тази идея може да се окаже привлекателна за потребителите, но няма да стане без помощта на насоки, на нещо като наръчник, където да се сравняват различните езикови версии – може би това е малко за по-нататък. В момента става дума за установяване на практики, които да ни позволят да определим понятията и да избягваме дискриминация, била тя отрицателна или положителна. Всички фирми да имат равни възможности да се възползват. Фирмите, са разпределени и класифицирани съгласно много груби признаци от 1 е, до 500 или до 5000 служители и разликите, които се правят, не са много фини. Фирмите, които решат да се възползват от този инструмент, съответно ще трябва да изпълняват определени правила. Фирмите се оказва, че не винаги са съгласни да изпълняват да спазва тези правила. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че ни предстои дълъг дебат през, през следващите месеци, защото ако излезем с законодателно предложение, това законодателно предложение може да се увенчае с успех и да се приложи на практика. И ако не е за добро, ако не е за да подобри вътрешния пазар, то тогава просто би било много жалко. Благодаря.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 ще се опитам да бъда кратка, но наистина е жалко, че не можем да обсъ... че не можахме да обсъдим ам, оценката на въздействието с господин Шталтмайер. Необходима е оценка от а, страна на комисията, за да видим дали, а, дали това ще бъде необходимо тогава, когато се транспонира директивата за потребителите. Ако а, това е така, необходим ли е този закон за продажбите? в държавите членки има много голямо влияние съдебните решения, постановени от Съда на Европейските общности и как тези решения се вместват с решенията на председателството. Отбелязвам също така степента на а, отхвърляне от страна на държавите членки. Всички тези фактори се изправят против това законодателство. Аз мисля, че онова, което се прокара в Европейския съюз, се отхвърля на равнище на бизнеса. И ако има директиви за потребителите, трябва да сме съвсем наясно какво е ползата от това законодателство. По въпроса за приложението, да, наистина много е полезно да има един анекс, който да отразява ситуацията в различните държави, членки на Европейския съюз. Мисля, че ние по-скоро вървим към лош закон, а не към добър закон. И накрая мисля, че е необходимо да поясним Следното, нека да кажа така. Ако искаме да подобрим условията за потребителите, какво получаваме на края. Никоя страна няма да използва това в законодателството си. Има една статия от един професор по право във Франкфуртер Алгемайне Цайтун. всъщност той е против това законодателство и аз съм съгласен с него. Господин Кожушник, благодаря господин председател. Би трябвало да се подкрепи финансовия растеж, но имаме е, големи трудности, свързани с това предложение и с оценката на въздействието. Може да откроим някои терминологични слабости в оценката на въздействието и когато изготвихме доклада по зелената книга, казахме, че трябва да има добро, добра оценка на въздействието по това предложение, но не смятам, че имаме така, такъв добър текст. Мисля, че предимствата се отчита два пъти, докато комисията не а, отчита факта, че повишаването на трансграничните продажби ще се отрази неблагоприятно върху другите продажби и всички държави членки настояват за едно задълбочено разглеждане, което не се прави. А, позицията на комисията е а, неясна. И ние сме загрижени за качеството на оценката на въздействието. А, и комисията ни призовава тук в нашата комисия да разгледаме внимателно оценката на въздействието. Това правят и а, потребителските организации, които са против този факултативен инструмент, защото смята, че комисията няма необходимата основа, кои, с която да обоснове съществуването на този аргумент. Призовава се да се вземат различни мерки. Трябва да се разгледа предложението на организация, Европейската организация за защита на потребителите. Това всичко трябва да се разглежда в контекста на економическите организации. Един друг важен аспект е економическия растеж. ще не е обоснован в предложението на комисията. Основните заинтересовани лица, които според комисията ще се възползват от е, такава организация всъщност се изказаха против това предложение. Вместо да се въведе такава сложна система, много би могло да се постигне чрез информационни кампании, насочени към малките и средните предприятия, за да може да им се обясни за съществуването на различни организации в сферата на трансгранични вътрешните продажби, да им се обяснят правните положения, рисковете за потребителите в различните държави. Аз говоря от колегата, от името на колегата Фокс, който смята, че трябва да има хармонизация, което ще бъде по-добре за нашата економика и това ще даде възможност за растеж и за създаване на работна заетост. Не виждам причина да се намесваме в националното законодателство за продажбите, тъй като ако се избере необходимото право на продажбите, не е. Е, облагодетелства потребителите непременно, защото потребителя може да избира също а, е, съответното а, е, право, както и съответното предприятие. Това означава, че в случаите те с държави, а, радващи се на високо равнище за крила на потребителите, търговските дружества ще изберат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 ще изберат европейското право, а, а не националното. И това не е в интерес на потребителите. Много евродепутати искат да дадат право на глас на потребителя, като въведат по-добри принципи. А ние очакваме вече едно по-задълбочено, подробно оценяване на въздействието на международен и на национален план. Така че колегата Фокс призовава двамата съдокладчици да а, започнат една открита дискусия по това предложение и да се опитат да намерят прагматично решение на този въпрос. Колегата също така ме помоли да призова и а, колегите евродепутати да подходят към този въпрос спокойно и съсредоточено и да разгледат различните споразумения, предложени от е, различни вносители. Не би трябвало да се ангажираме с нещо, което ще вреди на потреби... интереса на потребителите. Благодаря. Нямаме много време. Господин Балтазари искаше да се изкаже. След това ще се опитам да обобщя. А, и след това ще кажа някои неща, които трябваше да кажат а, а, докладчиците в сянка. Благодаря, ще бъда кратък. Мисля, че тук а, има риск от объркване. Тук не става дума за нови права на потребителите. Това е едно средство, за да се актуализира ситуацията в единия пазар, защото независимо от принципа за свободното движение на хора, стоки и капитали, това все още не е действителност. И тогава, когато питаме предприятията защо беше завършен единия пазар, беше направен из, а, а, е, вътрешния пазар, освен а, по, езикова, а, по, по, по, по езикови съображения, това а, се прави заради единното законодателство. Това е основното. Много трудно да си представим отношения между потребителите и предприятията понякога, обаче е много трудно да има отношения, например, между словашка компания, италианска компания, различни традиции, различни езици, различно законодателство. Е много трудно да се хармонизират 27 а, вида търговско право. Следователно, следователно трябва да се изработи право, което е факултативно. Тук не говорим за някакви много високи цели. Тук говорим за 150 члена това е законодателство, което започва с определени описания, с, с а, недостатъци ако искаме, например, да отхвърлим даден продукт или ако има проблеми и така нататък. Така че законът е за продажбите включва всичко това, защото ако има проблем, да кажем, между потребител и една или две компании, тогава им се дава възможност да решат какви правила ще се прилагат за техните отношения. Тук има съвсем ясни задължения и права. 35% от продажбите в момента се извършват по интернет, онлайн. И ако искаме да купим нещо в друга държава, този процент обаче пада до 7%. Това е трансграничната електронна търговия. Ако аз си купя вино от италиански дистрибутор, ако не получа тези бутилки, кой ще, ми, кой ще плати? Това е един пример, който иллюстрира пречките, има езикова бариера, може би още стотици други проблеми, но това ще бъде едно от средствата, което ще направи възможно ние да а, засилим и да насърчим трансграничната търговия. Естествено, защитата на потребителите е много висока. В някои държави дори е още по-високо, отколкото в европейско, на европейско равнище. Но имаме и един основен компонент, който ще, е, е специфичен и се обхваща. Следователно, той защищава потребителя в почти всички възможни аспекти аспекти. Аз мисля, че аспекта трябва да бъде насочен към това, че не става дума за допълнително право на потребителите, а дава възможност на потребителите да пазаруват и извън на страната си, защото иначе търговските дружества ще станат жертви на глобализацията, няма да се възползват от възможността на глобализацията и от възможността да продаваш продукцията си извън страната си. Ако не постигнем това, няма да можем да насърчим търговията и да въведем повече ефективност в единия пазар. И така, да, наистина можем да подобрим предложението, но мисля, че това е много важен начин да се преодолеят съществуващите законодателни пречки, които създават проблеми в единия пазар. Мисля, че дебата ще бъде много оживен по тази тема, казва председателя. Господин Балтазар е прав. Това ще се направи за подобряване на трансграничните продажби, но има и други инструменти. Разбира се, директивата за правата на потребителите ако бъде правилно приложена, е важна стъпка в вярната посока. И така. Нямаме време. Няма да дам думата на колегата Штайнмайер днес, но ако ми позволите, ще обобщя. В нормални случаи започваме обсъждането за първи път на едно предложение, за да дадем пър, с, с първо даване на думата на комисията да представи оценка на въздействието. Докладчиците, докладчиците в сянка трябва да се съберат и да се реши какво трябва да се направи. Редица колеги, както чухте, които са чели оценката на въздействието, искат да зададат конкретни въпроси, което означава, че ще бъдат твърде дълго заседание. Може би докладчиците трябва да решат сега, след като имаме е, звено за оценка на въздействието, може би да оцени оценката на въздействието на предложено от комисията от името на нашата комисия. Пабло, извинявай, не, не говори по телефона, защото те чувам. И така, Мисля, че ако мога да помоля докладчиците и докладчиците в сянка да се съберат, да очертаят, да откроят големите разлики, които съществуват, аз мисля, че трябва да планираме пълно заседание, нормалната ни практика, пълно заседание за оценката на въздействието, за да може да разберем аргументите, свързани с него, за да можем да очертаем бъдещите ни стъпки. Това ми е предложението. Така че Очевидно това ще бъде по-различно. Двама са докладчици, които работят съвместно с комисията. Имаше предложение от секретарията за окончателното споразумение. Мисля, че може да се споразумеем с комисията по юридическите въпроси. Докладчиците вече са го виждали. Разбирам това, което казва госпожа Гебхарт относно факултативния характер на този този текст. Но ако комисията иска да вложи някакви альтернативни решения, нашата комисия а, може да ги разгледа и това ще бъде важно. Така, опитах се да говоря по-скоро за процедурни неща, отколкото по същество. Не знае дали господин господин Майер или госпожа Гепхард би искал да разгледа нещо накратко. Е, договорих с преводачите 5 минути, които почти изчетоха. Госпожа Гепхард, господин Майер. Да, съвсем накратко. За съжаление нямаме време. Трябва да се разгледа въпроса много внимателно най-напред трябва да работи по-добре вътрешния пазар, единния пазар, общия пазар. Затова сме тук. И за това трябва да поддържаме една по-обща гледна точка. В същото време разработваме различни законодателни текстове, свързани с отговорността, продажбите, облигационното право, но нищо практично, нищо по същество и ние трябва да а, знаем на европейско ниво какво означава сключването на един договор, какви ще са последствията. Т.е. трябва да имаме една напълно работеща система и да знаем какво ще стане, пък ако системата не сработи трябва да разгледаме внимателно този въпрос за това какво може да се продава и купува, как се продава и купува в Европа. И това да бъде най-вече водещия принцип. Наистина, това е нашата цел. Вече как ще постигнем целта си е друг въпрос. Ще обсъдим. Но това, към което се стремим и винаги сме били съгласни с това, трябва да решим принципите на организация на вътрешния пазар, така че всеки да може да купува и продава. Сега на мен ми се струва, че някои от вас са останали с впечатлението, че някои от малките и средни предприятия отхвърлят това предложение. Не е такъв случай в Германия. Търговската камера в Германия не го отхвърля. Е, много е важно наистина тук да включим хората, които търгуват, не производителите, а търговците. Тоест, е, в... не можем да кажем, че в Германия предложението се отхвърля на широка нога. Има съгласие в Германия, че това е една приемлива идея. Колегите, които се изказаха преди мен, какво мога да коментирам? Ако изберем определен закон. Ако предприятието избере определено законодателство, принципът е най-високо ниво на защита на потребителите. И този принцип продължава да се прилага. Би било много погрешно да отхвърлим този основополагащ принцип. Това проистече от дебатите до този етап и ние се нуждаем от това приложение, наистина от такова законодателство, което да гарантира най-високо ниво на защита на потребителите. Все още трябва да налеем основите, но за това беше добро начало. Госпожа Гепхарт Не мога да си замълча просто, защото чух и други мнения в Германия, както и другаде. Има хора, които са за приемането на общо европейско право за продажбите, но съм чувала и противоположни мнения. А, сега мисля, че за нас би било добре да решим какви инструменти ще използваме, за да повишим качеството на вътрешния пазар и неговото функциониране. Разполагаме с определени инструменти, които не бива да забравяме. И тук Ханс привежда аргументи, които ми се струват противоречиви. Сега, ако покажем, нека да прилагаме най-високото ниво на защита на потребителите, то в този случай а, нямаме нужда от такова законодателство. Господа докладчици, наистина ще бъде много интересна работата по този а, документ. Е, много сме далеч от е, консенсус. Това въжи и за съвета, и за потребителските, търговските организации и не трябва да забравяме е, това. Имаме много работа, която да се свърши систематично тук в тази комисия, за да стигнем до разумен изход. Благодаря ви много. Благодаря на представителите на комисията. Очаквам а, да чуя следващите стъпки от екипа на докладчиците на 25 април, 26 април ще заседаваме отново. Благодаря на преводачите за това, че работиха допълнително и ще се видим в Страсбург следващата седмица.